Okay, colleagues, uh, we can start. Колеги, нека да започваме работата си. Преди да преминем към десета точка от дневния ред, имам да направя още съобщение. Първо, по точка втора, одобрение на протокол от 26 май 2015 година. Вчера Спряхме процедурата, за да се изясни въпроса с искането на колегата Пети Кайнен и във връзка с приложимите правила и насоки. Взехме решение да включим в протокола на заседанието искане, искането за коригиране е, за коригиращо гласуване от госпожа Пиети Кайнен. И да се запише, че тя е, че тя е искала да гласува за доклада. Това не може да промени резултата от гласуването. А, Такава е процедурата. Особено в пленарна зала, а, точно както в пленарна зала се действа, тъй като бе проверено а, дали работи машината за гласуване и тя е работила коректно. И така, с това протоколът е прият. След това препоръки решения взети на заседанието на координаторите от 10 септември. ще получите писмо за строгото приложение на правилата за времето за изказване а, и автоматизирането на това приложение. Секретарията разглежда възможностите за подбор на дата и за тези промени. След това публично изслушване с Елка Кърник и на 9 ноември външен документ на тема потребностите за спасяване на СРФ, колко е, е скъпо да се спаси една банка. Оценка за въздействието на AGS 2016 година и други, освобождаване от отговорност за 2014 година – на бюрото на ЕСС и заседание при закрити врата с заместник председателя Домбровски и комисаря Московичи ще бъде организирано възможно най-скоро, за да се обсъди програмата за Гърция. Питахме се да го организираме и за днес, но комисарите не бяха на разположение в моментите, в които ние имахме възможност днес – така че взехме решение да се отложи гласуването. Поддържаме връзка с комисията за, тази, за това заседание при закрити врата. Миналата седмица комисията изпрати писмо за индекса за макроекономическата процедура. Комисията възнамерява да въведе нови показатели в индекса. Е, доклада ще бъде пуснат в края на ноември. Координатора на Комисията по економически въпроси за решение да се консултира с Комисията по заетост, най-вероятно на 10 ноември ще се реагира. Ирландски членове искат информация за ролята на ЕЦБ по отношение на ирландската банкова криза. Взехме решение този въпрос да се повдигне в рамките на паричния диалог с ръководителя на банката на 12 декември и ще се разгледат конкурсите не само за позицията председател, но и за позицията управителен директор и освен това е, сме приели календара на Комисията по економически въпроси за 2016 година. Това бяха съобщенията. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред. Ще разгледаме проекта доклада на Брайан Хейс за дейността и надзора над институциите, които се занимават с пенсии. По отношение на времето за дебата, Искам а, секретарията винаги да ми подготвя а, времето за изказване. Колко време? Еми 5 минути. Добре. Заповядайте. Um, first... Благодаря за щедростта, господин председател. За мен е удоволствие да ви представя този доклад – Отчитам факта, че има още две комисии, МПЛ и ФАМ, са изготвили доклади, които са в тясна връзка с нашия доклад. Както добре знаят колегите, публикувах своя доклад през последната седмица на юли. Извинявам се за това. Мисля, че сте имали достатъчно време по време на лятната вакансия да прочетете доклада. Както вече съм казвал, в европейските общества има демографска криза. Съотношението на пенсиите за старост ще нарасне от 26 до 50% в следващите години. И ето защо трябва да се направи нещо. Освен това, ниските лихви пречат на пенсионните фондове да предоставят услугата, която се изисква от тях. Професионалното пенсионно осигуряване е нещо много важно в Европа. Всеки ден хората заделят част от своята заплата, която ще използват в бъдеще. И ето защо професионалните пенсионни схеми трябва да отговарят на най-високи стандарти. Само, че е, директивата, която се предлага сега, наречена ИППО-2, няма да реши сама всички проблеми. Първата директива предложи да се модернизира е, цялостния пейзаж на пенсионното осигуряване. Аз сега предлагам е, промени, които ще направят пенсионното осигуряване по-сигурно. Хората ще могат да се възползват по един по-лесен начин, без толкова бюрокрация от своите пенсии. Мисля, че трябва да следим обаче как се изпълнява директивата. В моя доклад аз предлагам 6 области, които трябва да се разгледат. На първо място отделните пенсионни системи на държавите членки. Директивата ясно казва, че държавите членки имат пълната свобода да организират своите пенсионни системи. Тази разпоредба трябва да се зачита от Европейския съюз. Искам да гарантирам, че тази директива ще остане принципна по своя характер и няма да има един подход за всички държави. На второ място, по въпроса да се избягват изискванията на платежоспособност 2. Аз не приемам разпоредбите на платежоспособност 2 на тази директива към ИППО. Ако се прилагат изискванията за платежоспособност, ще се стигне до по-големи разходи и няма да се подобри кой знае колко сигурността. ИППО имат един много специфичен характер и трябва да признаем, че те са много по-различни от други организации, които предлагат други видове застраховане. И аз отчитам този специфичен характер. По отношение на трансграничната дейност, това е област, в която ЕС може да създаде единен пазар. От 2003 година насам, когато се даде възможност за трансгранична дейност, е, тази възможност като че ли остава недостатъчно добре използвана. За първи път се опитвам да дам определение на трансгранична дейност и се опитвам да дам и определение на е, държава членка по происход и приемна държава членка. По отношение на правилата, които се прилагат за трансграничните трансфери, предлагам те да се прилагат и в национален план между различни ИППО. Не трябва да има по-нисък стандарт в рамките на държавите членки спрямо този, който се прилага в трансграничен план. Това е от интерес на държавите членки и бенефициентите. Комисията предлага трансграничните измерения да бъдат достатъчно добре финансирани. И това е една от е, основните пречки. В моя доклад аз предлагам трансграничните ИППО да бъдат е, напълно финансирани в началото, когато започва тяхната дейност. И толкова. На следващо място, по отношение на информационните изисквания, комисията и въвежда сега нови изисквания и предлага извлечение от индивидуалната пенсионна партида, което да е стандартизирано. Не мисля, че трябва да има толкова голяма предписателност. Разгледах становището на комисията по заетост и предлагам да има един член, който да се посвети на това извлечение от индивидуалната пенсионна партида и това е достатъчно, нищо повече. Там ще се дава ключова, много важна информация за бенефициентите. На пето място споделянето на най-добри практики. Пенсионното осигуряване е много различно в Европейския съюз. Държави членки, които имат добре установени пенсионни системи, трябва да споделят най-добри практики. И ето защо аз предлагам да има възможност за, за споделяне на най-добри практики, без да се засягат допълнителните пенсии като система. И накрая, по отношение на делегираните актове, комисията предлага редица делегирани актове, най-вече по отношение на оценката на риска, тъй като пенсионната политика е приоритет и прерогатив на държавите членки, аз предлагам да не прибягваме до делегирани актове. Те са изличени в предварителния доклад, така че аз предлагам те да не се споменават и тук. Готов съм да работя с колегите, естествено. До сега работех в дух на добро сътрудничество с тях. Отворен съм за предложения, за, за нови решения. Искам да кажа, че трябва да постигнем много голямо мнозинство по този проект от доклад, не само в комисията, но и в парламента, защото трябва да има един стабилен подход спрямо е, пенсионното осигуряване. Председателя, благодаря. Брайан, споделям твоето виждане. Трябва да работим за постигане на голямо мнозинство. Първият оратор е Пол Танк. Пет минути ще дам на всеки оратор. И това ще бъде автоматично засичено като време и ограничавано. Господин Танк, благодаря господин председател, благодаря Брайан за този доклад. Директивата в началото още не започна както трябва. Имаше две промени това, което предлагаше комисията, доведе до опозиция. И аз до някъде приемам тази опозиция. Мисля, че доклада на Брайан е по-обективен, по-уравновесен. Той взема предвид националните системи, националните преференции, историческите условия. Няма стремеж тук да се внасят промени. Споменава се, че ИППО са социални институции, а не са корпорации в чист вид. Това е изключително важно. Доклада се опитва да насърчи трансграничната дейност и мисля, че подхода в това отношение е много по-добър от този на Европейската комисия. В същото време не винаги става ясно какви са тези пречки в трансграничен план. По-лесно се определят трансгранични пречки, когато говорим за мобилност на работници, но тук става дума за мобилност на институции. Не ми се иска да правим паневропейски схеми или да променяме начина по който пенсионните фондове функционират по-настоящем. Когато говорим за национални пенсионни схеми, тяхното администриране е много различно в държавите членки и ако еднаквим нещата, едва ли ще има полза. Много може да се направи, естествено, за сближаването. В Люксембург има подобни инициативи. Приветствам подхода да се намерят е, пречките пред трансграничната дейност, но не винаги е ясно какви са те. Като цяло подкрепям шесте промени, които предлага колегата Хейс. Няколко думи трябва да кажа и за това къде имаме различие. Добре е, че за първи път се прави разлика между трансгранично действащи ИППО и такива, които действат в национален мащаб. Но трябва да доразгледаме тук нещата. Защо понякога има правила за национално действащи ИППО, имам предвид европейски правила, ако в национален план има вече такива правила. Разграничаването трябва да стане още по-ясно и трябва ясно да се каже, че има голяма разлика между ИППО действащи в трансграничен план и в национален план. Ако комисията беше направила това още в самото начало, нямаше да има такава голяма съпротива. Това е първото нещо, което искам да кажа. На следващо място, нещо, което не е в доклада и не се разглежда от комисията, става дума за регулаторния арбитраж. Това е трансграничен въпрос. Има примери, при които пенсионни фондове започват да работят в друга държава, не защото искат да предоставят по-добри услуги на е, хората, а защото смятат, че има е, твърде голяма строгост от страна на надзорните органи. Има такива примери е, с Холандия и Белгия и задава понякога въпросите надзора в Белгия толкова ли е по-добър? Отговор естествено не. Това е също трансграничен проблем. И накрая, когато говорим за пречките пред трансграничната дейност, трябва да кажа, че понякога не е ясно какви са изискванията за пенсионните схеми. Мисля, че новите трансгранични пенсионни схеми ще бъдат от типа схеми с дефинирани вноски. Това означава, че участниците носят рисковете, може да ги споделят, но като цяло те носят рисковете. И аз мисля, че ако искаме да имаме трансгранични институции, Тоест, ако ще има такива, те ще бъдат най-вече институции, които предлагат схеми с дефинирани вноски. И ето защо трябва да се предоставя цялата необходима информация на гражданите. Трябва да има по-добра информация и относно инвестициите. Много е, хора, които са пенсионно е, осигуряване, искат да знаят е, къде има възможност за най-добри инвестиции – Трябва да има изискване за по-добра, по-качествена информация и това изискване трябва да бъде вписано в доклада. Благодаря. Благодаря, Ашли Фокс. Thank you, Chairman. Uh, and can I... Благодаря. Искам и аз да благодаря на Брайан за този доклад. Благодаря за това, че се среща, срещна с мен, за да чуе моите предложения, преди да публикува проекто доклада. Както той добре знае, още не съм съвсем убеден относно ползата от това законодателство, но ако приемем, че то ще се приеме, мисля, че доклада е доста разумен и променя някои от най-лошите черти на първоначалното предложение на комисията. Мисля, че е, доклада има много добър подход относно извлечението от индивидуалната пенсионна партида. Премахва се изискването всички да бъдат третирани по един и същи начин. Приветствам изискването всички лица, които управляват ИППО, да имат необходимата професионална квалификация. Брайан справо поставя ударението върху професионалния опит. И мисля, че представители на заетите също трябва да участват и да продължат да участват в управлението на ИППО. Има и други положителни стъпки, като например тази в член 22 и е, член 76. Там се говори за цялостен преглед на директивата. Какви са сега притесненията на моята група? Има едно изискване всички институции да номинират депозитар. Е, това ще доведе до големи разходи. Е, най-вече в Великобритания – правителството там въведе специална система за автозаписване или участие в пенсионни схеми. Ние смятаме, че всички работници трябва да бъдат пенсионно осигурени, но когато говорим за най низкоплатените тук не трябва да има свръх разходи. Имам притеснение относно изискването за така нареченото пълно финансиране. Това може да има нежелани последици. И ето защо трябва да определим много добре какво означава нова пенсионна схема. Член 13 се разширява и се включват всички трансфери, а не само трансграничните трансфери. Това може да създаде проблеми за някои пенсионни схеми, които са под формата на доверителни фондове. Подобни примери има в Великобритания. Такива схеми е, са защитени е, чрез е, актуерна сертификация. Те така или иначе имат е, определено и добро ниво на защита. И накрая, по отношение на измененията в член 29 и оценката на риска за пенсиите. Тези изменения са в правилната посока, но мисля, че трябва да се положат всички усилия да се даде на компетентните органи в държавите членки да определят изискванията, които трябва да бъдат част от оценката на риска. Тъй като държавните органи са най-доброто място, където това може да стане. Очаквам с нетърпение бъдещата работа и благодаря. Благодаря, казва председателя. Не виждам докладчик от името на Алде, така че давам думата на господин Мигел Орбан. Hola, presidente, muchas gracias. En primer lugar, eh, Благодаря. Първо, искам да изкажа благодарност на докладчика за свършената работа. Благодаря за представените изменения, които са извънредно полезни. Ние оценяваме, че много от измененията подобряват предложението на комисията, но има още някои въпроси, които будят тревога. Първо искам да обърна внимание на това, че става дума за обединяване явно. Втори стълб е, трябва да се разшири. Ние обаче не смятаме, че тази идея, която сама по себе си е добра, трябва да се реализира по този начин. В, нашата, в моята страна държавите от 30 години използват различни възможности за насърчава частните пенсионни фондове. И ето, идва пчеличката май и казва, ако имаш пенсия от по-обикновения тип, добре е да помислиш за нещо по-добро след 30 години обществените фондове наистина ще се източат, ще се изпразнат. В момента баща ми получава, например, добра пенсия, но кризата е, удари преди всичко обществените пенсионни фондове. И сега на сцената излизат е, частните фондове. Та в Испания имаме 250 такива фонда. Те съществуват от 15 години и само 1,6% от тях имат е, добра, са наистина рентабилни. Така че рентабилността в този сектор е наистина ограничена. Ограничена менеджерите са винаги едни и същи. Те преминават от дружество в дружество. И ако в много случаи сега тези фондове са до постижение на синдикатите и отвоювано право на работещите, то нека да кажем, че те водят до злоупотреби. Е, те се развиват само в сектори, които са изгодни за фирмите а другите системи залагат на самокапитализация, т.е. работниците да се здобият с акции на собствена фирмата, в която работят. По този начин се прави опит работещите да бъдат по-тясно обвързани с фирмата. Трябва обаче да включим разпоредба за пенсиите, свързана с добрите практики печалбите трябва да се разпределят между всички работещи. Нуждаем се и от колективен договор и да не допускаме такава само кализация на фирмите. Задължително трябва да има присъствие на синдикатите. Настоящето предложение предвижда тук да, основно референцията да е към страната на происход – когато говорим за трансгранична дейност, нещата се свеждат до по-ограничени възможности, т.е. слага се прът в колелата на такива фирми. Управителите на тези фондове трябва да притежават съответна подготовка и да подлежат на правен надзор, защото е, виждаме, че плана Юнкер подкрепя крупните инвестиции, но всичко това са пари, които се измъкват от парите на работниците, които после ще последва понесат рисковете. Ще ни се пенсионните фондове да не се приватизират, както, например, става сега в Гърция не можем да инвестираме само в неекологични инфраструктурни проекти. Всичко това е твърде рисковано, отразява се отрицателно на заетостта, на качеството и на качеството на живота ни. Това трябва ясно да бъде заложено в доклада. Освен това, правата на работниците трябва да могат да се прехвърлят от държава в държава, но нека това не бъде вратичка за приватизация на пенсионната система. И накрая смятаме, че всички социални партньори трябва да бъдат включени. Председателят, както ви е известно, нямате право да говорите по-дълго от предвиденото време. Сега Нотес Мариас. Съжалявам. Вас Айнхаут. Благодаря, господин председател, Преди всичко искам да благодаря на уважаемия колега Брайан Хейс за чудесното сътрудничество. Надявам се да направим крачка напред с това досие и не се очаквам да продължим преговорите с останалите партньори и докладчиците в сянка. Можем да подобрим предложението на комисията. Е, трябва да помислим наистина как да отбележим напредък без излишно административно осложняване на нещата. И все пак има няколко въпроса, които трябва да обсъдим. И може би един от основните въпроси е защо? Защо преразглеждаме този е, текст за идеята, може би, че какво очакват хората. Може би трябва ясно да обсъдим въпроса какво си обещаваме от това. Е честно казано, аз не съм убеден, че основната цел трябва да бъде укрепване на единния пазар. За мен не това е целта на преработката на текста. Най-важно за мен е да използваме повода да направим, да постигнем по-голяма прозрачност и по-добър проденциален надзор на ИППО. Не непременно да допринесем за по-добра трансгранична дейност и единния пазар. Не това според мен е основната ни цел. И за това е, много от измененията могат да срещнат нашата подкрепа подкрепа. Има въпроси, по които изпитваме и съмнения обаче. Първо, според нас, известно ви е, че доброто управление трябва да гарантира постигането на солидарност между поколенията. Това е обществена задача и не бива да се замества по линия на втория стълб. Това са допълнителни, не основни дейности защото за нас солидарността между поколенията си остава основна задача на управляващите която не бива да се прехвърля върху частния сектор. Така че има някои точки в преамбюла, където според нас може да се направят подобрения. Също се отнася до финансирането през цялото време. Разбирам съображенията на докладчика, говорим за трансгранична дейност, но все пак не това е основната ни цел. Основната ни цел е съответно пенсионните фондове да, бъдат, да разполага със средства за своите бенефициента, защото това е са очакванията на хората и ППО да са на разположение с техните пари. Така че, когато има план за възстановяване и преструктуриране, очертава едни по-дългосрочни планове за преразглеждане. Сега тук нашата цел се разминава с целта посока, която залага докладчика. И още нещо в член 29 докладчика прави едно изменение във връзка с риска и ние се радваме, че комисията го е вписала е, такъв текст. Не сме доволни от е, отмяната или предложението за отпадане на текста. Тук въпросът е да укрепим пасивите, активите, да речем пенсионни фондове, които влагат много пари в изкопаеми горива, което не може да бъде дългосрочна цел. Това крие дългосрочен риск, защото знаем, че такива инвестиции рано или късно ще престанат да дават, да носят доходи. Така че ще ни се да има известен стандарт за пруденциален надзор на пенсионните дружества. Така че нека текста не отпада, както предлага текста. За нас друг много важен въпрос. Основният въпрос е прозрачността. Бенефициента трябва да знае какъв риск може да се поеме, какъв вид е, активи са част от мое, моето пенсионно осигуряване тук ще направим предложение, защото смятаме, че това е една основната цели, основните цели на преразглеждането. С радост ще продължим да работим с докладчика и съм убеден, че ще намерим решение. Благодаря. Сега изказвания от залата. Имаме 5 минути. Нотес Мариас. Благодаря на докладчика за представения доклад. Мисля, че той представи доста важни въпроси, но нека да спомена няколко неща. Първо, съгласен съм, че има пряка връзка между пенсиите и ниската ръждаемост, проблем, е, с който ще трябва да се справяме на европейско равнище като цяло. Другата тясна връзка е между пенсиите и безработицата. Колкото по-голяма е безработицата, толкова по-малко са вноските в пенсионните фондове и така фондовете се сблъскват с проблеми. И на трето място. Във връзка с казаното от докладчика, че става дума за а, въпрос, който се решава на национално равнище. Действително, регламентирането на работата на тези пенсионни фондове е на национално равнище. Това обаче в момента за Гърция не е точно така, тъй като решенията за това какво да се случи в областта на пенсиите, вече бяха включени в споразумението от 12 юли. Тоест, това са решения, които на практика ни се налагат от страна на кредиторите на Гърция. Това е във връзка с закон 4334 от 2015 година, прият в Гърция, за да може Гърция да получи помощ от 7 милиарда от европейския механизъм, за да се върнат после, за да се изплати част от заема към МВФ и ЕЦБ. И така вече ни се налагат отвън на решение за пенсионната система. Има и допълнителен налог за здравните каси. И пенсионерите сега получават по-низки пенсии заради наложеното от тройката. Също така има и закон 4336 от 2015 година, така наречения трети меморандум, е, който води до намаляване на всички пенсии в, пенсии в Гърсия. Вземайки предвид това и е, високата безработица, е, става ясно, че много трудно могат да оцеляват тези фондове в момента защото не само не се взема предвид какви вноски са внесени до тук, но и пенсиите се предоставят въз основа на проверка на собствеността на дадено лице. Т.е. ако някой има някаква собственост, е, пенсията му се рязва още и накрая може да остане с пенсия 360, 360 евро. 80% от пенсионерите в Гърция получават пенсия под 700 евро. И съгласно този нов меморандум, договорен от всички партии в парламента, в крайна сметка ще се стигне до пенсии, които са от около 360 евро. Тоест, това е имплозия на пенсионната система. Не за това гласуваха гърците. Това е преобръщане на демократичния глас на гърците. Всичко е описано в подробности в меморандума предстоят избори, тройката ги свика, е, обаче какво ще ми изберат гърците? Единствено могат да изберат правителството, което да прилага решенията, които вече са взети. Тоест, правителството ще е длъжно да ги приложи. Това е положението в гърци. Следващият оратор е Томас Ман. Благодаря, господин председател. Брайан е, мисля, че ти наистина си създал, си направил много балансиран доклад и наистина си заслужава да проведем подобен дебат. За мен, мисля, и е, отправната точка е, че имаме различна ситуация в държавите членки, така че не можем да подведем всичко под общите, под общ знаменател. Това и прави твоя доклад, конкретни решения ние имаме различен опит в държавата членка. Ето моята държава оцеля чудесно с условията на кризата, така че не бяха пожертвани професионалните пенсии. Имаме сериозен инструмент за сигурност, както да речем в Нидерландия това пролича. Това е първото. Второ, смятам, че е много важно, че не си включил някои въпроси, защото ако включим платежоспособност 2, ще имаме чувствително по-големи разходи за професионалните пенсии. Няма да можем да ги платим а, имаме добър опит а, в държавите членки по този въпрос. За това се радвам, че си решил въпроса именно по този начин. След това, единния общ пазар. Естествено, ние винаги търсим трансгранични решения, но до момента те са относително малко. Тоест, трябва да работим с поглед към бъдещето, а до сега това не бе възможно. През последния мандат, както в нашата комисия, така и в комисията по заитост, е, имахме дълги дебати за, относно прехвърлянето. Как може аз, минавайки, и заминавайки от държава в държава, да отнеса със себе си, така да се каже, своите постижения и това, което, с което съм се здобил като достояние. Тук е важна прозрачността. Сега за определението. В мотивите ти казваш, че не става дума за система за предлагане на финансови услуги, а на един, за един социален проект. Това трябва ясно да се каже и то не в преамбюла, а в корпуса на текста. Това е много важен елемент, колеги преждеговорившите го споменаха. Ти каза също така, че предложението е интересно. Интересно е да учим заедно. Ти предлагаш работна група на високо ниво. Съгласен съм. Нека да се опитаме да научим повече. През последните години чувам, че мнозина говорят, но не знаят точно за какво става, какво имат предвид с професионалните пенсии. Тоест имаме нужда от обмяна на опит, да видим по какво трябва да работим, да постигнем сътрудничество, да постигнем консенсус. Това е важно. Следващия въпрос холистичния подход и холистичните изисквания. Важно е, доста авантюристично, че консултациите до ЕОПа доведоха до 111 въпроса. Истински маратон, съгласен съм. Така че бих отбелязал и това. И още нещо, ти казва, че делегираните актове трябва да намалят. Комисията много обича делегираните актове, така че да е в състояние на своя глава да дава, да определя начина на оценка на риска. Не може. По този въпрос ние имаме ясна позиция. В заключение, е, има известен от известна опасност тук, твърде ниската лихвена политика. Има доста фирми, които биха се отказали от тази система. Трябва да го предотвратим. До сега това е желано и за работници, и за работодатели в социалното партньорство. Радвам се, че имаме такъв доклад. Ако продължим в този конструктивен дух, имаме шансове за голям успех. Благодаря. Thank you, Annelies Dots. Благодаря, Анелис. Благодаря, господин председател. Няма да повтарям казаното от останалите колеги. Напълно съм съгласна с а, много от казаните неща. Подкрепям казаното в доклада. Безпокоим е факта, че пред нас се намира проекто законодателен акт, който не е преминал оценка е, за въздействието и оценка по принципите на пропорционалност и субсидиарност. Е, от, оценката е, следва да бъде направена колективно на работата на пенсионните фондове. Много е важно каква е ролята на фондовете в отношенията между социалните партньори е, важно е, да, че са изключени предишните искания за капитала, но има опасност да бъдат включени е, през задната вратичка и други колеги споменаха това. Е, все пак подкрепям по-голямата част от предложенията на господин Хейсо. Колегите казаха, може би споразумението може да бъде смягчено, поне що се отнася до оценката на риска. Знам, че вие е, искате да няма прекомерно е, строги предписания, но за някои, в някои държави членки за пенсионните фондове е доста сложно да се направи оценка за дългосрочните рискове, особено на, за тези свързани с промените в климата, защото националното право е такова, че те са длъжни да се съсредоточат върху посредствения интерес на търсещи, на титулярите. Тоест, гледат се краткосрочните последици. Ако даден пенсионен фонд не може да вземе предвид на подобни опасности в Великобритания, защото са длъжни да гледат краткосрочен интерес, то може би е, този въпрос може да се разреши на национално равнище, но се струва да се разгледа и тук, защото може да се види как във връзка с капиталовите пазари да се насърчат дългосрочни инвестиции, така че е, да са и в краткосрочен и в дългосрочен интерес на титулярите и техните семейства. Благодарим много и се надяваме, че крайният вариант на текста ще бъде добър. Благодаря. И давам думата на докладчика за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички колеги, които е, участваха в е, дискусията тази сутрин. Нека да благодаря на секретарията, които е, работиха отлично по темата. Благодаря на своите служители. Ще обсъждаме темата през следващите няколко месеца. По много въпроси има широко съгласие, но има и въпроси, по които съгласие няма и по които трябва да работим заедно бе казано много важно нещо от колегата Томас Ман, а именно има различни системи в различните държави и членки в Европейския съюз. Трудовите пенсии всъщност и частните е, е, пенсионните фондове са само в някои държави членки и трябва да сме готови да променим нещата, за да дадем възможност на хората да предвиждат своето бъдеще и това на семействата си. Много е важно, господин председател, да не се стигне до повече разходи за пенсионерите, до, до по-висока цена за пенсионерите и за плащащите вноски. В крайна сметка хората се опитват да намерят повече стабилност за себе си и за своето бъдеще. Не е допустимо да се налагат нови, да струва това по-скъпо. Като се има предвид мобилността на работници и служители в Европейския съюз, е много важно да има възможност да придвижващите се служители да се ползват от натрупаните си права. Ако говорим за мобилност на служителите, е, те наистина ще се увеличат. И пенсионните фондове е, бяха 84 само много европейски а, компании биха се радвали а, да а, се ползват от услугите на международни пенсионни фондове, стига да има такива възможности. За това са ни необходими и добри е необходимо добро управление на средствата и разбира се постигнатото от международните фондове не подкопава по никакъв начин ролята на тези действащи само на национално равнище. Когато има един правен текст, е, законодателен текст, който е прият, той трябва да се прилага. Всеки трябва да си поема отговорностите. Затова е много важно да разясним много добре какво имаме предвид, когато законодателстваме по определен начин. Добре е, че имаме консолидиран текст и е, е добре на определен период, е, около 10 години да кажем, да го преразглеждаме и да правим оценка на това, кои елементи работят добре и кои не. В заключение, надявам се, че ще работим добре. Графикът ни е доста стегнат, но най-важното е да направим всичко възможно, за да осигурим сигурност, да... защото хората търсят точно това. Иначе няма да внасят всеки месец вноски в пенсионни фондове, които нищо не могат да им гарантират. Благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря на всички колеги за този полезен дебат. Крайен срок за изменения 1 октомври по обед. Разглеждане на измененията на 9 или 10 ноември. В Комисията по економически въпроси гласуваме на 1 декември и в пленарна зала най-вероятно през януари. Благодаря. А сега? Нека да чакаме една минута, за да дойде Валдис Домбровскис. Meanwhile, welcome. Междувременно приветствам Пьер Московиси our new time rule of time enforcement produce the fact that we are we have one minute spared from the first debate. Пристихме няколко минути от предходния дебат. Господин председател, докато чакаме, нека да кажа, че моята политическа група високо цени, че спазвате графика и че започвате най-късно в на 9 и 5, за да можем да си свършим работата. Благодаря ви много. Разбира се, трябва всички да приемат тези правила. So, dear colleagues, we welcome... Уважаеми колеги, добре дошли на заместник председателите е, заместник председателя Домбровски и комисар Московиси. Те са дошли за размяна на мнения относно изпълнението на доклада на петимата председатели. Миналата седмица имаше неофициално заседание на министрите на финансите. То беше посветено на тази тема. И двамата комисари представиха своите виждания на това заседание. Знаем, че председателя Юнкер в речта си за състоянието на Съюза направи обещание пред евродепутатите – да започне бързо с фаза 1 от доклада. Това ще стане чрез представяне на проекто законодателство. Приветстваме този факт. Аз също се радвам, че имаше голямо участие в дебата на финансовите министри. Своевременна е тази инициатива. Парламента преди лятната вакансия одобри своя собствен доклад, доклада Берес. Имаме категорична позиция относно това, че трябва да се действа бързо и да се премине към един по-добър економически паричен съюз. Разговорите в Люксембург миналата седмица се оказаха много полезни. Парламента подчерта колко е важно да се действа бързо, да се изпълнят мерките по фаза 1. Това беше споменато от Юнкер, както вече казах. Парламента, освен това, подчерта, че е много важно да има последователност между първоначалните мерки и последващите мерки. Тоест, важно е да се действа бързо, но трябва да има и последователност. За парламента е много важно разширяването и задълбочаването на ИПС да стане така, че Европейския парламент да има своите правомощи и те да бъдат зачитани в пълна степен. Ще разговаряме с националните парламенти Днес след обед ще направим това. Не по тази тема. Знаете, че редовно разговаряме с представители на националните парламенти. Много различни теми бяха обсъдени миналата седмица. Теми, които са част от доклада Берес и доклада на двамата на петимата по-скоро председатели. Радвам се, че тук са комисарите Московиси и Домбровскис. Ще дам на всеки от тях по 5 минути и след това, знаете, всеки колега, депутат ще има 5 минути за въпрос и отговор. Валдис, заповядайте, вие сте първи. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, благодаря ви за дадената ми възможност да поговоря пред вас относно задълбочаването на ИПС или економически и паричния съюз. Както вие знаете, преди няколко месеца се представи доклада на петимата председатели и там бяха очертани редица важни идеи за бъдещата работа. Европейската комисия в момента работи по последващи действия спрямо доклада и изготвя конкретни предложения. Доклада предлага да се действа на два етапа. На първия етап той ще продължи до средата на 2017 година. Трябва да се разгледа онова, което е направено до момента, без промени в договорите, т.е. задълбочаване без конкретни действия и на второ място в рамките на втория етап да се Установи това, което липсва като брънка във велигата, какво трябва да се направи, за да се укрепи ИПС. Председателя на комисията Юнкер ясно заяви в речта си за състоянието на Съюза, че комисията ще действа много бързо с първите инициативи в рамките на цикъла за така наречения европейски семестър. Вече чухме какво смята и съвета. На последно място и за последно по-скоро това стана миналия уикенд. Вие говорихте за тази среща. Европейския парламент има и два доклада. Доклада Берес относно економическото управление и доклада на Дариош Русати относно европейския семестър. Какво правим сега и какви ще бъдат конкретните мерки? Първо, по подобрението на рамката за економическо управление. Вече направихме промени в европейския семестър – придадохме по-голяма целенасоченост на този европейски семестър. В по-голяма степен в него ще участват различните заинтересовани страни, социалните партньори, задълбочаваме социалното измерение и така нататък. Възнамеряваме да продължим тази дейност и в рамките на следващия европейски семестър ще интегрираме по-добре националното измерение и измен... измерението на еврозоната в цялото това начинание. На следващо място макроекономическото управление. Смятаме да използваме по-ефективно процедурата за макроекономическия дисбаланс. Както подчертава доклада на петимата председатели, процедурата съществува, но в момента не се използва. Една от областите, които се описват в доклада е необходимостта да се засили конкурентоспособността с цел да се гарантира растежа и водещата позиция на Европа в глобалната економика. Ето защо предлагаме да се създаде система на национални органи за конкурентоспособността, като нейната конкурентоспособност конкретна а, задача ще бъде да наблюдава всички фактори, които намаляват конкурентоспособността. На следващо място социалното измерение, укрепването на заетостта, на социалните показатели, засилването на участието на социалните партньори – предлагаме да се създаде и консултативен европейски фискален съвет. Той ще дава информация относно независимата фискална политика и ще следи за своевременното и последователно прилагане на правилата във всички държави. В Европейската комисия съществува така наречения главен економически анализатор и той ще се възползва от съветите на този борт или съвет, за който току-що говорих. На следващо място следва да се види какво трябва да се направи и какви брънки във веригата липсват. На първо място, транспонирането на директивата за преобразуване на банките и освен това единния фонд за преобразуване на, на, на банки, неговото приемане в, в пълна степен. Тук ще има двустепенен подход, както описва доклада на председателите. На първо място ще има схема за гарантиране на влоговете и на следващо място ще има вече паневропейска система. Възнамеряваме да предложим и законодателство във връзка с външното представителство на еврозоната, например в рамките на МВФ. Освен това, смятаме да подчертаем важността на участието на всички социални партньори в макроекономическите решения. Няколко примери и за европейския семестър. Доклада прикамва парламента да провежда годишен дебат относно прегледа на растежа. Това е само пример – за, за част от инициативите. Така, приключвам и съм готов да чуя вашите виждания. И наистина, за да приключа, в момента създаваме експертна група, която ще се занимава с архитектурата на економическия и паричния съюз – Комисията възнамерява на следващ етап да изготви бяла книга по темата. Тя трябва да се появи до 2017 година. Така ще приключи и се извинявам за това, че пресрочих времето. Благодаря и сега Пьер Московиси. Господин председател, драги Роберто, госпожи и господа, благодаря за тази покана, която аз както винаги приех с радост. Това е изключително навременна покана във връзка с различните преговори, които водим с цел за да структурираме нашите идеи. Ние водим и различни административни разговори, но темата е едновременно с това силно политическа, защото започваме да очертаваме, да обсъждаме различните варианти, както и програмата, която ни зададе и съвета Екофин миналата седмица. Разбира се, ние имаме своя основна отговорност и ние работим в постоянен контакт с ТАК е, е, въпросите, които се решават, винаги трябва да бъдат свързани с идеите на хората. Хората асоциират Европа с еврото, така че трябва, ние се заехме много сериозно преодоляване на гръцката криза, така че не би трябва това да се отрази нито на нашата политика, нито на нашия демократичен дух. Такава трябва да бъде нашата реакция комисията. Всички знаете какъв е контекста. Има не един и два доклада, които не доведоха до резултати, но сега ние имаме задължението да отговорим на политическо ниво. Трябва да намерим една нова балансирана архитектура, нова, защото ние говорим за работа на два етапа. Първо да помислим за сближаване на економиките и раз растеж, отново да осъществим солидаридарност, духа на демокрацията. И това, което аз предлагам на вашето мнение, ние трябва да започнем от там, наистина от началото, но без да губим от поглед втората фаза, втория етап със съответните политически импликации. Така че Разбира се, след това ще има и продължение. По първия етап искам да споделя някои размисли. Първо, ние смятаме да приключим банк, работа по Банковия съюз. Това е изпитание за нашата солидарност. Тук трябва да постигнем политически консенсус това е област, която в никакъв случай не трябва да подценяваме, защото по този начин можем да дадем а, гаранция за съответните запаси от средства, които са, така да се каже, третия стоп. А, второ, конкурентоспособност. Е, е, Проведените до сега дискусии говорят, че трябва да направим още по този въпрос. Е, това, което правим до сега, наистина води до полезни стъпки, като които ще ни отведат във вярната посока. Ние трябва да разширим възможностите, да помислим по въпроса за заплащането, а оттам и съответно за производителността. Това предполага обучение, подготовка, т.е. социални измерения. Тук трябва да бъдем много прагматични в нашите предложения. Не можем да подхождаме с един аршин. Няма никакви причини да налагаме модел, който е неприемлив за едни или други след това европейския бюджет. Тук неща, нещата са в ръцете на комисията и трябва да оформим съответен мандат, така че очакваме да чуем държавите членки. Един от приоритетите на комисията е да продължим работа в рамките на съществуващите органи разделяйки отговорността, така че колкото по-внимателно подходим, толкова по-малък ще е риска, така че ние трябва да раз, очертаем ясно развитието за първия и втория етап да помислим за това как ще бъдат възложени задачите. Не всичко трябва да товарим комисията. Тоест, аз съм за независим орган, който трябва да се заеме с тези въпроси. И накрая, в края на този първи етап, ние трябва ясно да излезем с посланието. Европейския семестър, надявам се, ще бъде осъществен успешно. Надявам се и на консенсуално решение с всички нас, така че да работим по-стратегически, по-стегнато с един в рамките на диалог, който тече професионално, но който задължително включва и парламента. Това е за първия етап. Втория етап ще доведе до истинско задълбочаване на повече демокрация, повече солидарност, това е въпрос, който трябва да решим. Е, това ще задълбочи, ще придаде по-сериозен смисъл на нашите усилия. Така че се изисква да се подготвим грижливо и да започнем дебата. Така че би трябвало от есента, ще рече от сега, да започнем да мислим за идеите за втори етап, за да можем да проведем демократичен дебат. И в различните столици, Берлин, Париж, Рим, трябва да се говори по тези въпроси. Комисията би искала това да, да стане в дух на едино на еднакво разбиране. Така че тук се нуждаем от незабавен напредък ако се налага, трябва да променим начина на работа. Това, с което се сблъскахме с Г, в ситуацията с Гърция, налага да бъдем гъвкави. Така че ние ще трябва да помислим сериозно как да работим, е, но тук на ход е и парламента. Е, парламента и еврозоната трябва да обсъдят нещата. Надявам се да се стигне до положително политическо послание в хода на тези дискусии. Така че аз бих искал да спра тук, оставам на разположение за дебат. Председателя, благодаря на Пьер Московиси, а сега давам думата на Маркус Фербер като начало. Благодаря, господин председателю. В нашия доклад ние отбелязахме, че това трябва да укрепи съюза, а именно устойчивостта. Доклада на пет шестимата председатели някакси не ми говори, че ние искаме да намалим риска, искаме да го разпределим. Не е това решението, риска да се качи на по-високо ниво и така да разтоварим всички. Така че, наистина ли това е идеята да се търсят нови критерии за оценка на бюджетите на държавите членки или да се мисли за говореното, обсъжданото до сега. Политическите решения да се вземат на национално ниво така че те да решават, а не финансовите пазари да решават доколко една държава е да е способна. Оттам тръгна кризата в Гърция. И освен това, третия стълб на Банковия съюз. Преди близо година приехме законодателен акт, по силата на който в средата на 2019, подчертавам 19, не и 15, ще бъде направено разглеждане на националните системи, докъде са се развили и тогава ще се мисли за нови мерки. Какво се промени чак толкова, Та изведнъж ви обръщате с главата надолу е, тази съгласувана методика между парламента и комисията. Пак според мен не се говори за а, намаляване на риска, а за разхвърляне на риска върху всички. И трето, Европейския семестър е тема, където можем да си сътрудничим тясно. Не Европейския парламент е пречката е, Времето ви изтече, казва председателя. Давам думата на Валдис за отговор. Uh, uh, Благодаря. Бяха зададени доста въпроси. Първо, нека да се спра по въпроса за економическата конкурентоспособност. Това е действително въпрос, който е повдиган от председателите. Става дума за корониране и надзор на фискалната политика и за подобряване на, на конкурентоспособността, област, която е от все по-голямо значение. Това е е, част е, от е, правилата, включително по-ефективно използване на макроекономическата процедура за баланси и прочие. Като цяло, мисля, че доклада на петимата председатели и предложението на Европейската комисия за приложение имат за цел да се намери равновесие между, както казвате вие, споделяне на риска от една страна и споделяне на суверенитета, ако така можем да го опишем, от друга. Ако искаме да се задълбочи паричния съюз, ще трябва да се движим успоредно и по двете насоки. И това е основен елемент в намерението на, на доклада на петимата председатели. След това схемата за гарантиране на депозитите. Споменахте споразумението между парламента и съвета. Както знаете, доклада на петимата председатели включва и председателите на Европейския съвет и Европейския парламент. Това бе разглеждано като една от липсващите брънки в банковия съюз, т.е. третия стъп на банковия съюз. И така предложението на този доклад е да се продължи работата в тази посока, но това да стане на два етапа, вземайки предвид и политическите трудности, свързани с темата. Благодаря. Благодаря. Първаш Берес има думата. Две минути за въпроса, три минути за отговор. Комисарите могат да решат как да се изподелят трите минути. Благодаря, господин председател. Господа комисари, благодаря, че сте тук. Вашата цел е да проследим заедно приложението на доклад на петимата председатели. Много Е, се радвам. Ще се радвам, ако действително се оценят е, елементите, допринесени от парламента. Да видим къде се намираме. Не е въпроса дали можем да проследим случващото се с доклада на метимата председател и е да видим по-скоро какво се случва с паричния съюз, е, с рисковете във връзка с Гърция и какво се случва с економически растеж и заетостта. И така, предлагате много неща. Е, има възможност да се създадат нови съвети за конкурентна способност, нови институции, обаче и, и фискален борт също, но защо са ни нови институции? Говорим за два етапа. Знаем какво е това. Първият етап е а, винаги пръчката и втория етап се предвижда да е моркова, но, моркова, но до морков така и не се стига. Свикнали сме с това. Затова е по-скоро да, необходимо да се предложат реформи, които не изискват промяна в договорите а, в еврозоната. Да имаме възможност да обмислим еврозоната като интегрирано пространство с, с своя проблематика, със свои потребности и със свои бюджетни изисквания. И е, последно, за депозитите, е, председателят прекъсва ораторката Пьер. Да, разбира се, е, участието на парламента е изключително важно. И аз казах това в своето изказване. Доклада на петимата председатели не е доклад само на комисията. Става дума за е, петима председатели, включително и този на Европейския парламент. Това вече го споменахме. Е, споделям голяма част от казаното от теб. не е добре да имаме а, сам, а, две фази. Първата да е институционална, втората така и да не се а, случи да бъде отложена за а, куково лято. В крайна сметка, когато има а, две фази, трябва да се стигне и до втората. Тя си има своите политически причини и трябва да има ясни планове като цяло още от самото начало. За еврозоната. Много е, е важно да има възможност да се обсъждат е, фискални мерки в еврозоната. И именно за това искаме нови инструменти в първата фаза. Не непременно нови институции, но поне нови инструменти. Банковия съюз има три фази. Надзор, преструктуриране и гаранция за депозитите. Много неща научихме във връзка с Кипър. Благодаря. Остава още една минута. Искате ли нещо да добавите? Не, Берт Луке. Квич. Добър ден, господин Московици. Имам питане към вас. Причината е, че в едно интервю вие казвате, говорите или предлагате, дори изисквате създаване на Европейско Министерство на финансите и съответно Европейски министр на финансите с европейски бюджет в а, английската история познава е, е един, е, има, е, знае, разказва за един крал с празна хазна. Но не можем да имаме и финансов министър без е, бюджет. От какви средства ще изпълнява той задачите си? Какво предлагате, е, смятате ограничаване на европейските бюджети. В такъв случай искам добре да чуем за сметка на какво ще получи пари финансовия министр или повече данъци за захранване на бюджета на Европейското финансово министерство. Тогава нека чуем за какво говорим. Ще ще припомня и предложението на господин Макрон, френския министр на економиката, който говори, че ние сме голяма економика на трансферите, доколкото разбирам, вие нямате нищо против. Е, нека да чуем за какво преразпределение си мислите и дали задачата на Европейския министр на финансите ще бъде именно това, да прави именно това. Благодаря. Както вече казах, Господин депутат, мисля, че времето за обсъждане на нещата вече е дошло и всички могат да се изкажат, всички могат да защитят своята позиция и е съвсем логично комисарият, който се занимава с темата, да заяви своята позиция. Нека да ви припомня, че в доклада на петимата председатели се говори и за финансовия капацитет на еврозоната. Остават много други въпроси, по които решения не са взети. За какво става дума? За стабилизация, за разпределение на ресурси, за стабилизиране, за собствените ресурси на европейския бюджет, е, Очакваме становището и на Марио Монти. Има и възможност за въвеждане на данък върху финансовите транзакции. Това е също тема, която се обсъжда. Друго измерение, по което може да се работи, е как да се е, ръководи еврогрупата. Постоянно ли да е председателството или не, от страна на съвета ли да се управлява или от страна на комисията, това са все въпроси, които не са разрешени. Разбира се, министрите на финансите не могат да управляват темата сами. Необходимо е да се постигне също времено възможно най-добра ефикасност. Трябва да се види как да се случва това. Сигурно и тук в залата има множество мнения по темата. И просто ви казвам, че има... Но от това не отговорихте на въпроса ми. Зададох ви конкретен въпрос за преразпределението на финансовите средства. Некрасиво е да не ми отговорите. Господин Луки, е, е, подходих с уважение към вас и ви казах просто, все още има много повече въпроси, отколкото отговори. Благодаря. Не съм си изчерпал времето. Им искам да отправя въпроса си към господин Добровскис. Вие имате ли идея с какви средства ще разполага Европейския финансов министр? Председателят, разбрахме въпроса, но имаме само 10 секунди. Uh, on... В тази дискусия се съсредоточаваме върху задълбочаването на паричния съюз и доклада на петимата председатели. Има държави членки, които правят своя принос който ни приветстваме и сме готови да обсъдим техните предложения, за да се постигне един балансиран вариант. Председателят, спомен... призвавам ви да прочетете и изказването на Юнкер в пленарна зала. Михаил Тойреш. Благодаря, господин председател, уважаеми господин заместник председател на комисията Домровски, уважаеми господин еврокомисар Московиси. Ще се позова на казаното от господин Юнкер в рамките на стримлайнинга на по, по, говори за координация на политическото, на економическото управление. Той говори за това, че пакета от 6 е, законодателни акта, така начиния Six Pack, предстои да се преработи с цел по-голяма гъвкавост. Ще потвърдите ли? И второ, в редица решения на Европейския парламент ние сме настоявали спешно да се създаде официална рамка за несъстоятелност, обявяване несъстоятелност на цели държави. Смятате ли да направите това за еврозоната или за държавата? Въобще да има някакви разпоредби под формата на законодателна обредба на несъстоятелност на цяла държава. Благодаря. Кой иска да отговори? Господин Домбровскис. Зададохте два въпроса. Първо по 6 пакета и 2 пакета. Да, както вече подчертах, в момента се опитваме да подобрим макроекономическото управление в ЕС. И освен това, работим по изпълнението на 6 пакета и 2 пакета. Тези въпроси получават голямо внимание от наша страна и ще имаме конкретни предложения в идните седмици и месеци. По отношение на прегледа на пакета от 2,6 законодателни мерки, следва да се поговори тук малко повече и ако се идентифицира необходимост и области, които трябва да бъдат преразгледани, това ще стане. Бихме искали да се преработят онези области, които трябва да бъдат преработени. И ще го направим това преработване, ако стигнем до заключението, че това е необходимо. Гъвкавостта и комуникациите. Знаете, че в съобщението се говори, че има правила в съответния законодателен акт за, за подобна гъвкавост, т.е. няма нужда да се пипат 6 пакета и 2 пакета. По отношение на развитието на банковия съюз и платежоспособността. Когато изготвяме предложението за EDIS, ще разгледаме и макропруденциалния надзор. Какво може да се направи, за да се подсили банковия надзор и ще видим освен това до каква степен може да се използва единия фонд за преобразуване или EDIS и до каква степен тези фондове могат да се използват в по-малка степен. Знаете, че единния наръчник дава рецепти, разпоредби в това отношение – В момента нямаме конкретно предложение в тази връзка. Но обмисляме такава възможност с оглед на укрепване на макропруденциалния надзор. Кога можем да очакваме предложението на текст, законодателен текст? Uh, uh, Това е промяна, която изисква изменения в договорите. И по силата на логиката на доклада на петимата председатели, това ще бъде на втория етап. Комисията предлага да се направи нещо подобно и ще действа възможно най-бързо. Димитрис Молис. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Московиси, ако сравните действителността в еврозоната с предложенията от текста на петимата председатели, ще останете разочарован. Економиката не се възстановява, безработицата е все така голяма, неравенството се разраства, има неравенство на национално ниво и между различните държави членки. Казвате, че Европа има нужда от повече солидарност и повече демокрация. Ако не искате това да останат празни думи, то трябва да се предпочете общностния метод, а не междуправителствени. Еврогрупата обаче като че ли дирижира нещата в момента и комисията стои и гледа отстрани като че ли не съществува. Повече солидарност означава повече трансфери и това означава, че трябва да излезем извън рамките на 2017 година. Ако правилно съм ви разбрал обаче, даже тогава няма да разгледате възможността за промени в архитектурата на еврозоната. Казвате само ако се наложи. Действителността обаче е такава, че вие работите с скоростта на Охлев и даже понякога се движите назад. Всичко съответно се отлага. Въпросът ми е следния. Тъй като еврозоната представлява е, разширена зона на германската марка, какво ще направите? Въпросът бе отправен към мен, така че поне да започна. Според мен, втория етап няма никакво съмнение от решаващо значение. И според мен ние трябва тутък си да започнем да мислим по този въпрос, без да разделяме първия етап от втория, с ясно съзнание за рисковете, които, за които говори госпожа, ба, госпожа Берес. Аз съм страстен поддръжник на общностния подход, така че това е начина да решим проблема. Смятам обаче, че ние трябва в първи етап да подобрим нещата, като използваме наличните ресурси и потърсим съвместни решения между парламента и комисията. Тук не се нуждаем все още от промени в договора. Мисля, че не бива обаче и да го изключваме. Така че е, трябва да бъдем по-амбициозни. накрая целите, за които вие говорите, които са заложени, заложени от комисията повече растеж, повече работни места, предполагат разумно управление и ефективна политика с решаване на ключовите въпроси. Вие сте демократично избратите, избратите, избраните извинявайте, представители и вие за комисията сте били винаги партньора, така че Що се отнася до бюджета, мога да кажа, че за сега бюджетните отражения последствия са по-скоро неутрални. Разбира се, трябва да запазим тази неутралност и се нуждаем от инвестиции, за да можем да, да работим. Господин Домбровски, желаете ли да отговорите? Мисля, че въпросът включва страшно много неща в себе си. Комисията направи анализ на европейския семестър от тази година и искаме да работим най-вече за гарантиране на економически растеж растеж и създаване на работни места. Ако погледнете приоритетите на семестъра, ще видите, че трябва да се стимулират инвестициите, конкурентоспособността, структурните реформи. Ако погледнете паричната политика на Европейския съюз, включително така нареченото количествено облегчение, ще видите, че се полагат много усилия за да се възстанови економическото възстановяване на ЕС и еврозоната и ще продължим да работим в тази насока. Благодаря, казва председателя Филип Ламберц. Благодаря, господин председател. Откровено казано, когато ви слушам, не оставам с впечатлението, че искате да се работи бързо и желаете да се спаси еврото и проекта на европейска интеграция. Миналата седмица председателя показа, че може и да се говори конкретно. Какви решения трябва да се предприемат в този случай за беженската криза? В макроекономиката без механизъм за финансова солидарност еврото е обречено. Решихте проблема с финансовата солидарност в банковия сектор. Става дума за банковия съюз. Благодаря ви за това, но не чух нищо за финансова солидарност в публичния сектор. С други думи, ще работите за бюджет на еврозоната или за обща схема при безработица в еврозоната и как ще се финансира всичко това? Защото ако няма решение в тази връзка, няма да има евро скоро. Не виждаме обаче да действате бързо подкрепата за бъдеща допълнителна интеграция в Съюза намалява и доста бързо. И ето защо трябва да се справите с двойното предизвикателство. Нараства неравенството. Говорите за растеж и работни места. Има милиони европейци, които имат работа и са бедни. Бедност, неравенство и липсата на демократична легитимност. Това са проблемите тъй като демократичната легитимност в момента е на по-низко ниво от необходимото. Два въпроса. Първо, по отношение на неравенството. Може да се промени процедурата на макроекономическите дисбаланси и да се прибавят нови показатели, свързани с ресурсната ефективност. Благодаря, прекъсва председателя. Нищо не виждам по този въпрос. Прекъсва председателя. Има нови правила и трябва да ги прилагаме. Съжалявам. Господин Домбровски се. По фискалния съюз. Ако погледнете доклада на петимата председатели, ще видите, че този въпрос се разглежда и се прави предложение за фискална стабилизация за еврозоната. Целта е да има по-добра, по-голяма готовност за справяне с е, кризи и шокове, които не могат да се управляват само на национално ниво. Доклада, освен това, предвижда това да стане на втория етап в контекста на процеса на конвергенция при изготвянето на националните бюджети. С други думи, целта е еврозоната да действа като автоматичен стабилизатор. Това е предложението в доклада, но това е предложение за втория етап. Както споменава самия доклад, изготвянето на стабилизационни механизми ще трябва да стане в рамките на някаква експертна група. И споменах, че на втория етап от нашата програма ще има такава експертна група. Предлагаме освен това да е, се публикува бяла книга до края на 2017 година и тази тема ще се разгледа и там, в бялата книга. С друг думи, фискалния съюз е част от доклада и част от последващите действия. Мисля, мога да добавя, че е, всички, които желаят, могат да се включат работата по е, показатели, така че да се постигне е, добро качество и да се постигне пълна равнопоставеност. Имам още един въпрос за демократичната отчетност. Евро, еврозоната дава най, възможно най-лошия пример – Липса на отчетност, липса на прозрачност. И какво ще направите? И не ми говорете за изменение на договорите, защото еврозоната не е включена там. Отговор включена е като неофициален, е, но формирование. За демократичната отчетност. Несъмнено ще излезем с редица предложения за засилване на нашите връзки и ангажименти към Европейския парламент и към националните парламенти. За това вече се каза. Ние, разбира се, не представляваме Еврогрупата, представляваме Европейската комисия, но несъмнено няма да избегнем по-широки дискусии как да постигнем по-добра е, отчетност. Сега Стивен Ворф. Благодаря, господин председател. Приключването на е, завършването на економически и паричен съюз на Европейския съюз е заглавието на доклада на е, господин Юнкер. Една от главите е сближаване, просперитет и социално развитие. Това е, означава обаче промяна в договорите. Заместник председателя Домбровскис. Как възнамерявате това да стане? Кога? По какъв начин? Но най-важният ми въпрос е към вас, господин Московиси. Миналата година тук, в този парламент, ви помолих да кажете дали признавате, че Европа е Европа на, бед... на масовата безработица, масовата бедност, Европа, в която смъртността в Гърция е много по-висока от по-рано. Ето, вижда, вие казахте, че вие не виждате Европа като такава, обаче виждате какво стана през последната година. Гърция беше напълно унизена, изравнена с земята. Виждате какво става с иммигрантите. Е, говорите за пакета от 6 и пакета от 2, законодателни мерки на английски за Тупак, единственият Тупак, който аз знам е Тупак Шакур, който има една песен, която е доста приложима тук, но честно казано, а, просто а, не мога да разбера а, а, дали а, за вас ще жалят е, бедните и унеправданите в Европа. По промяната в договора. На този етап ние не излизаме с конкретни предложения за това, кога точно да има промяна в договора. В доклада на петимата председатели се говори за две фрази. фази първо до средата на 2017 година да бъде направено всичко, което може да бъде направено без промяна в договора, т.е. с настоящата законодателна рамка. С настоящите договори, с или не законодателни промени. След това се говори за експертна група, която да е, направи предложение за втория етап, предвиден в доклада на петимата председатели, където вече може да се изисква промяна в договорите и най-вероятно такава ще се изисква и тогава ще подготвим отговори на тези въпроси. По-настоящем нямаме ам, график за промяната в договора. А, що се отнася до това, кои страни ще участват в промяната на договора, по принцип това трябва да са всички държави членки. Господин Лов, да, доста си спомням, доста добре си спомням вашето изказване, което беше в подобен тон. Разбира се, че в Европа има сериозни проблеми. Проблеми с безработицата, драмата на времето с мигрантите. Не казвам, че всичко се случва прекрасно, но по никакъв начин не споделям вашето вашата идея за решението. Не мисля, че с разрушаването на Европа можем да постигнем решение на въпроса. Не Европа е тази, която унижава, която се изравнява с земята. Не съм съгласна с вашето описание. Европа, която искам аз, е Европа, която е, по хуманен начин е, е, на европейско равнище успява да реши въпроса с мигрантите, а не Европа, която да е затворена страна по страна и ултранационалистична. И така, аз съм напълно съгласен с казаното от председателя Юнкер пред вас – а, това, което е проблем в момента не е, че има прекалено много Европа, а че няма достатъчно Европа, т.е. че Европа няма достатъчно възможности за действие. Благодаря Бернар Моно. Господин, господа комисари, все повече има евроскептици навсякъде, като се им предвид еврокризата, безработицата и кризата с миграцията. Единственият отговор е обаче да се приключи работата по економически и паричен съюз. Съюз, който те или иначе вече е провал. Господин Московиси е току-що каза да има повече Европа, т.е. да се е, отнеме повече суверенност на държавите членки и да се постигне повече солидарност. Само, че е, такъв случай дайте направо да се движим към а, световно правителство, както предлагаше господин Натали. В крайна сметка това са председатели, които не са избрани а, с, а, на избори и те вземат решения за фази и дати. Смятате ли нормално, за нормално да има петима председатели в крайна сметка? И смятате ли, че е, и за какво служат министрите на финансите на еврозоната? Като се има предвид, че еврото е сериозен повод за притеснение. За какво е тази федералистична Европа? Е, за да се спасяват банките до безкрай за да има Европа на, си, на всяка цена. От е, договор от Мастрих до, е, насам европейските граждани само страдат от вашата идеология. Не може тук да имаме е, Европейски съветски съюз. Както казва Чарлз Буковски, живял съм във вашето бъдеще и то не работи. Господин Домбровски. Аз, господин Моно, няма да се специализирам във вашия стил на изказване – така или иначе, вие си направихте е, сравненията е, и се изказахте с лозунги, а не с конкретни конструктивни въпроси. Но това, което казвате, ме шокира. Бях министър на европейските въпроси между 1997 е, и 2002 година има страни в Европейския съюз, които се освободиха от Съветския съюз, които нямат каквото и да било желание да принадлежат на Съветски съюз. И те се обърнаха към Европа и е, Европа ги прие с отворени обятия. Така че вашите твърдения са наистина недостойни. Mr. Dombrovskis? Господин Домбравски. Uh, well, I think uh, Pierre just uh, gave... Uh... Мисля, че Пьер вече даде много добър пример. И ако... И, и е вярно, че има все по-широко разпространен евроскептицизъм – но най-добрият начин да му отговорим е да гарантираме економическо развитие, просперитет, бъдеще на Европейския съюз и да покажем на европейските граждани, че те са по-добре заради това, че има Европа, отколкото биха били без Европа. За да отговоря на господин Московиси, това, което вие казвате, не отговаря на случващото се в полуостров Крим, защото там референдума показва, че те искат да са част от, от Русия. И нещата ще продължат по този начин. Благодаря. Пабло Залба. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисарите. Всички сме съгласни, че една от първите стъпки, които трябва да бъде предприета, е въвеждането на схема за гарантиране на депозити на европейско развитнище. Говорим за солидарност, говорим за а, морален риск, говорим и за дисциплина. И моят въпрос е към комисарите. Смятате ли, че имаме нужда от напредък по отношение на дисциплината, преди да въведем схема за гаранция на депозитите или това не е необходимо? Още един въпрос към господин Московичи. Всички сме съгласни, че има нужда от повече демократична легитимност и а, вие, господин Московичи, споменахте казаното от е, господин Юнкер в пленарната зала на Европейския парламент. Аз мисля, че той е, говореше и за създаването на, конкрет, на конкретен парламент само за еврозоната. Какво мисли господин Московиси за това предложение? Нещо не сме се раз... Дали няма неяс... неяснота тук и недоразбиране? по Европейската схема за гарантиране на депозитите. И като цяло трябва да се действа в определена последователност. Ако искаме да задълбочим економическия и паричен съюз, трябва да се придвижим и към повече солидарност, и към повече споделяне на суверенитет. и трябва всички участници да спазват едни и същи правила. Духът на доклада на петимата председатели е такъв, че и по двата въпроса трябва да се работи успоредно. Това ще е една от важните задачи на Европейската комисия. Да намери баланса между споделянето на риска и споделянето на суверенитета. по начин, който да постигне и одобрението на съзаконодателите. Благодаря, що се отнася до еврозоната. Не, е, е, не, е, съм напълно съгласен с казаното от председателя Юнкер – не съм говорил за създаване на друга институция извън Европейския съюз. Години наред вече работя а, с парламента като член на съвета първо, а сега и като комисар. Разбира се, вече от вас зависи каква ще бъде организацията тук вътре в парламента между членовете представители на държавите от еврозоната и останалите. Мисля, че вашият председател обмисля тази тема, политическите групи обмислят тази тема и Това е моето предложение. Когато започна работата по Банковия съюз, Мишел Бърние беше комисар. Говореше се за три етапа. Първо надзор. Вече институциите са на лице. След това Е, реструктуриране и накрая трети етап, който започваме сега. Благодаря. Това беше действително третия елемент. Надзор, преструктуриране и след това депозити. В Екофин когато имаме бюджет на еврозоната, ще можем да говорим и за това, как могат да се мобилизират тези ресурси. Напълно съгласни сме с този принцип. Хю Баи има думата. Благодаря, господин председател, господа комисари. Въпреки заглавието на доклада. Е, основният въпрос тук всъщност е безработицата, но тя се анализира само през призмата на конкурентна способността и социалното измерение на Европа се забравя. Е, въпреки, че господин Юнкер заяви, че тук е, за цел имаме да имаме социална Европа с рейтинг тройно А. Бяха предприяти много мерки, две, от шест законодателни мерки и така нататък. Трябва да се оценят тези политики. Изглежда, че не се увеличава производителността. Случващото се в много държави членки показва, че всъщност ограниченията забавят развитието на реалната економика. На трето място – демократичността. Благодаря ви много, че сте тук днес, но демократичното ниво щеше да бъде по-засилено, ако имахме възможност да обсъждаме доклада с самите петима председатели, още преди да бъде подписан, а, а, изготвен. Ако вземем предвид плана за спасяване на Гърция, последния такъв, искаме яснота за демократичната страна на въпрос. След това председателят прекъсва оратор. Кой ще отговори? Благодаря. Доста въпроси бяха повдигнати, така че първо по въпроса за безработицата. Споменах няколко в уводните си коментари, че във връзка с преразглеждането на европейското полугодие ще се включат повече показатели, свързани с безработица и социални въпроси. Това е част от нашия анализ. Разбира се, докладът на петимата председатели не предоставя отговори на всички въпроси. Има и други инициативи на Европейската комисия, които са насочени към справяне с безработицата, а също така тази година възнамеряваме да предложим пакет, свързан с заетостта и годността за заетост, т.е. Е, въпроси свързани с умения, квалификации, преквалификации, обучения, е, ефективно преквалифициране на дългосрочно безработните и така нататък. Също така има инициативи за заето сред младите, има гаранцията за младеща. Това беше още една от инициативите, които комисията поде от предходните комисии, от предходни решения на съвета и я включи като приоритет, включително чрез допълнително авансово финансиране за гаранцията за младите, за да може тя да бъде въведена без да се сблъскват държавите членки с бюджетни трудности. Не съм съгласен с казаното, че новото споразумение за Гърция е провал. Всъщност е много добре, че успяхме да постигнем това споразумение, независимо от много трудните обстоятелства, от доста спорните дебати. Ако Гърция беше излязла от еврозоната, това би било провал. От тук нататък трябва да приложим тази програма, да се въведат структурните реформи, които са предвидени в нея, да се възстанови финансовата стабилност в Гърция и Гърция отново да бъде а, насочена към економически растеж и комисията ще направи всичко възможно тази програма да постигне своите цели. Благодаря. Ивана Малетич. Благодаря, господин е, председател. Господа комисари, е, нека да ви благодаря, че сте тук. Е, благодаря, че правите всичко възможно, за да се развие по-ефективен процес във връзка с европейското полугодие. Благодаря, че посещавате държавите членки, защото с цел да информирате за реформите, които трябва да се провежда. Всичко това е много важно. Знам, че в докладите подчертавате, че е необходимо по-добре да се координират економическите политики. Моят въпрос към вас е, възнамерявате ли и как е, ще го направите да засилите координацията между економическата политика и останалите политики? Говорихме за заетост, за сближаване, социални иновации, развитие на градските райони, енергетика и така нататък. И доколкото знам, в много държави и членки се изисква по-добър подход за координация на европейско равнище. Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос е по-тясно свързан с Харватия. В Хрватия по-настоящем се обсъждат решенията на правителството за швейцарския франк. Какво е вашето отношение? Това е само предложение. Правото не се приема, не е прието, но мисля, че е добре да реагирате още сега, която има проекто закон, а не после след като той вече е бил прият. Благодаря. Благодаря. По първи въпрос за координацията между различните политики и работната програма на комисията. и ам, какво правим и каква е нашата обща а, насока за Европа, ми нашите отговори всъщност са очертани в работната програма на комисията. Европейското полугодие, разбира се, е конкретен начин на работа. То вече съществува и продължаваме да работим по него. Задачата ни при следващ прякото приложение на Европейското полугодие е да сме съсредоточени върху няколко конкретни теми, а, а не да обхванем всичко. След това а, по втория въпрос, а именно заемите швейцарски франкове. Това е въпрос, с който се сблъскват няколко държави членки. По-настоящем разглеждаме някои от предложенията, които са направени от Харватия и от Полша. Няколко коментара само. Ако а, държава членка въведе мерки, които да помогнат на кредитополучатели, това принципно е допустимо, стига да спазват принципите за свободно движение на капитали и стига да е пропорционално. По-настоящем разглеждаме проект от текстовете и в Польша, и в Харватия. Това са само проекти, така че нямаме пълната информация, но по Харватия вече имаше доклад в тази европейски, в това европейско полугодие, подчертавайки, че трябва мерките да са пропорционални, да, са, да имат солидна правна база и да са насочени към подпомагане само на най-засегнатите кредитополучатели. Удобулма. Господа еврокомисари, Изказването си мога да го сведа до едно изречение. Оставам с впечатление, че действителността ни изпреварва и нас, и нашия концептуален дебат. Много държави членки е, не са успели да се да преодоляват е, външния удар на световната финансова криза. Това са 7 години. 50% младежка безработица, няма реформи, и е, целият Европейския съюз не е постигнал динамиката, за да посрещне този удар. А сега сме в положение, при което ще трябва и искаме да интегрираме през едните години милиони бежанци Надявам се това да стане, както каза господин Московиси, хуманитарно и солидарно. Но какво става с първия етап на нашата фискална стратегия, кои са допълнителните стимули, за да се справим. В Германия имаме голям опит с интеграцията на чужденци, но това става в условия на економика в разход във възход, извинявайте, а не в криза. Така че трябва да помислим. Нека не прехвърлим е, фискалните инструменти за втория етап, който може и да не достигнем, ако не реагираме сега както трябва. Сега Искам да чуя какво е вашето впечатление. Мобилността е в ръцете на вътрешните министри, да не се окаже, че не мобилността е в ръцете на финансовите министри. Отговор това ние не се борим за дефиниции, ние обсъждаме въпроса с Екофин, но ви разбирам, господин Булман. Първо няма да се съглася, че действителността ни изпреварва. изпреварва. Ние имаме още какво да работим и в економиката, и в, в условия демократизацията. Ние трябва специално да подобрим и управлението, особено в еврозоната. Е, иначе, що се отнася до състоянието на Европейския съюз? Първо, економически. Моето усещане, че имаме Европейски съюз и еврозона, които са много по стабилни и в състояние да посрещнат всякакви удари. Е, до прорано нямаше економи... европейска економическа стабилност, нямахме фонда за стабилност, нямахме другите инструменти, които сега ни позволяват да постигнем по-добри резултати. Ние сме в много по-солидно положение. Да, нуждаем се от инвестиции, да, нуждаем се от стимули, но това само ще укрепи нашата позиция едновременно сега трябва да отстраним много сериозни слабости, така че нуждаем се от амбиция. Това е въпрос който наистина трябва заедно да мислим на два етапа. Първо да подобрим дисциплината, но и солидарността. Да укрепим нашето управление, но и да мислим за бъдеще на един политически съюз. Сега за емигрантите. Е, знаете, че имахме среща на финансовите министри по този въпрос и ги, пом... и ги помолихме да помислят и за това каква ще бъде бюджетната, финансовата реакция на тази криза. Това е нашата задача да гарантираме че пакта за растеж ще, ще намери приложение, независимо от обстоятелствата. Ние ще трябва да поддържаме тясна връзка между а, комисията, съвета и парламента за решаване на тези въпроси. Комисията е на разположение. Председателят Вернер Ланге. Благодаря. Към господин Московиси Подчертахте, че сте изслушали и трите институции и съм малко изненадан как ще отговорите на въпросите. А, и то не от днеска, от самото ви изслушване. Вие не сте готов да давате е, конкретни отговори, но сега сте задължен да правите предложения. Казвате, всеки трябва да има своите убеждения и има повече въпроси от отговори. Да, но ние чакаме отговори от вас. Първо, как това финансово измерение на, на бъдещия финансов министр на Европа ще изглежда в бъдеще? Вие казахте запазване при примата на комисията. И какво сега? Да, да, натрупаните дългове ли ще се превърнат в инструмент на комисията? Това ли е идеята? Или след финансовата криза трябва да бръкнем в джоба и на спестителите, за които нямат никаква вина за поразиите, които направиха големите европейски банки. Чакаме конкретни отговори и за това въпроса на колегата Лука беше много интересен. Откъде ще дойдат тези пари? От Европейския механизъм за стабилност или от а, а, бю, бюджета за замеделие? Там имаме сериозни резерви. Или въобще как си представяте вие нещата. Искам конкретни отговори. Не ми говорете за прехвърляне на риска е, върху спестителите, например, които са хора с средни и ниски доходи. Благодаря, казва председателя. Господин председател, нека да повтаря казаното вече до тук, е, което е, е мое мнение. Аз съм член на комисията и именно Европейската комисия има монопол върху законодателната инициатива и заедно с а, господин Домбровски сработим по конкретни решения за следващите седмици и месеци, законодателни предложения, свързани с първата фаза на доклада на петимата председатели, конкурентоспособност, способност, банков съюз. И, е, това са важните теми. Работим по темата. Това е конкретната реакция. След това, втората фаза е малко по-отдалечена от 2017 година нататък и е, по нея, за съжаление, никой, наистина никой не разполага с отговори все още има нужда от подробен анализ. Като министър на економиката и финансите на Франция имам доста опит в тази област и е, знам, че е, и госпожа Меркел, и господин е, Оланд, и е, господин Юнкер е, подчертава значението на тези въпроси, т.е. те са на масата, на преговорите, на работната маса в Европа, но все още няма крайни отговори по въпросите. Господин Домбровскис. Мисля, че на този въпрос вече отговорях. Естествено, след публикуването на доклада на председателите, различните държави членки ще направят различни предложения, ще поемат различни инициативи и това е добре дошло. В крайна сметка обаче ще трябва да се изгради една визия, която да очертае пътя напред. И ние се подготвяме за това. Благодаря Нина Гил. Благодаря, господин председател. Много се каза за доклада на петимата председателе. Мисля, че в него има съществени реформи за подобряване и укрепване на макроекономическото и фискално управление. Такива реформи трябва да има. Как обаче ще въздействат те върху държавите членки, които не са от еврозоната? Миналата седмица, господин Домбровски, казахте, че трябва да проявим открито си прозрачност прямо от тези страни и това е добре. Няколко допълнителни въпроса. В доклада се казва, че Европа трябва да има кредитен рейтинг от 3А по социални въпроси, така както това трябва да бъде и в економическата област. Добре, това означава, че трудовите пазари и системите за осигуряване при безработица трябва да функционират както трябва. Предполагам, че имате предвид е, всички държави членки тук, а не само държавите членки от еврозоната. В моята държава членка ще има референдум и ще има много въпроси, които ще се повдигат във връзка с управлението на еврозоната, а доверието в нея у нашите граждани не е голямо. Онези у нас, които искат да останем в Европейския съюз, искат да получат информация за това какво ще се прави по отношение на, на еврозоната. Целта на този доклад е да се избегнат драми като тази с Гърция в бъдеще. Има много резерви обаче относно работата на тройката. Освен това, когато от Гърция се очакваше да направи реформи, председателя прекъсва. Председателя прекъсва и не можем да чуем какво казва госпожа Гил. Кой иска да започне със своя отговор? Валдис. Благодаря за този въпрос. Първо, задълбочаването на економическия и паричния съюз и прозрачността и откритостта спрямо страните, които не са в еврозоната. Този принцип ще го защитаваме. Всички инициативи, насочени към вътрешния пазар, ще бъдат насочени към 28-те държави членки. Това е принцип, който ще се спазва. Знаете, че не всички държави членки искат да има засилено сътрудничество във всички политики. И точно тук се дава възможност за дейности само в рамките на еврозоната. Има и дейности еврозона плюс. Какво имам предвид? Някои държави могат да искат да се присъединят към някои инициативи. Например, Банковия съюз. Той е отворен за държави членки извън еврозоната, макар че до момента никой не се е присъединил към него. Извън еврозоната. Смятаме да продължим да следваме тази стратегия. И това беше обсъдено и миналата седмица. Между другото, на заседанието на министрите на финансите участваха всички. И това доказва нашия стремеж. Имаше и въпроси относно гръцката програма. Знаем, че един от проблемите в хода на преговорите беше ерозията на доверието между гръцкото правителство и неговите партньори и другите страни от еврозоната. Много усилия трябваше да се положат, за да се намери решение на проблема. Една от последиците от липсата на доверието беше, че програмата ще има много мерки, които ще бъдат изтеглени в първата част на съответния програмен период. Много мерки трябваше да се приложат много бързо. Знаете, че от Гърция се иска да се приемат и много мерки преди да се отпуснат средства. Много реформи трябва да има. Сега обаче Гърция влиза в коловоза, който и е определен и мисля, че повечето от партиите в Гърция са се договорили, че трябва да се работи за излизане от задънената улица. Дарио Шросати. благодаря. Искам да поздравя с добре дошли двамата комисари. Моя въпрос е свързан с фискалния съюз. Доклада на петимата председатели говори за това, че трябва да има фискален съюз. Има конкретни предложения в тази връзка. Това е политическо предложение, което ще има сериозно въздействие и то поражда и много противоречия. И това се вижда и днес. Най-вече това се случва, защото става дума за фискални трансфери между държавите членки. Аргументите в доклада според мен не са съвсем убедителни. На първо място, ако целта е да се укрепи фискалната дисциплина, защо трябва да се създават нови институции? Преди да сме гарантирали, че правилата работят. Споделям критиката относно правилата в миналото, но съществуващите правила могат да се укрепят. На следващо място. Ако идеята за този фискален съюз е просто да се изпълняват някакви функции, като функцията на стабилизация, то въпросът ми е за какво е всичко това? Ако има асиметрични шокове, които изискват действия от всички държави членки, то тогава ще се прибегне до европейския механизъм за стабилност. И Имаме и банковия съюз и мерките свързани с споделянето на частния риск, риска за частни лица. Защо тогава да се говори за едностранни фискални трансфери към различни държави членки? Euh, Бих казал, че въпросът е уместен. Да, и предвид това, което чувам тук от дебата, очевидно е, трябва да отчетем е, сериозните и амбициозни намерения на е, доклада за бъдещето. Важно е да започнем дебат. Днес не мога да дам конкретен отговор. Трябва те първа да направим сериозен анализ, да видим как ще се се разпределят ресурсите и преразпределението включително, защото това ще бъдат е, въпроси, които ще се решават в различни политически формации. Това, което съществува в момента, е, да е да се постигне симетрично, адекватно разпределение е, на съответни трусове, ако такова нещо възникне. Зато това е и целта на економическата политика. Е, по-опасно става, стават нещата, когато възникнат асиметрични сътресения. Така че имаме още въпроси за решаване. Разбира се, въпроса трябва да бъде свързан с демократичния подход. Как да се осъществяват контр... проверките, как да се осъществява контрола. Това, разбира се, се отнася до част от задачите на комисията, но не само на нея, а и на другите институции. Господин Домбровски. Мисля, че Пиер даде отговор на този въпрос – когато говорим за фискален съюз и за стабилизираща функция на еврозоната, доклада на председателите предвижда предпазни мерки. Казва се, че не трябва да се стига до постоянни трансфери между държавите или до трансфери само в една посока. Ето защо конвергенцията е предварително условие за участие. Освен това, говори се за стабилна фискална политика на национално ниво. Ето, виждате, има предпазни механизми във връзка с стабилизиращата функция на еврозоната. Така или иначе всичко това ще бъде част от втория етап и това ще бъде една от темите, с които ще се занимава експертната група, която ще създадем. Благодаря, Мария Родригеш. Много благодаря, господин председател. Доклада на петимата председатели представлява положителна стъпка в правилната посока. Има обаче няколко проблема и аз искам да отправя своите критики по проблема за последователността. Тук може да има рискове. Какви са проблемите, които трябва да бъдат решени? Те не се свеждат само до фискалната дисциплина и финансовата стабилност. Те са свързани с връщането към растежа и то не кой да е растеж, а по-екологичния и по-интелигентния растеж. Проблемите се свеждат и до решаване на вътрешните различия в еврозоната. Ето защо мисля, че в първия етап, който предлагате, не може да има само мерки насочени към фискална консолидация и към конкурентоспособност, която се основава на ниските разходи. Ако поставим ударението само върху тези неща, ще имаме едно впускане към дъното. Държавите членки ще започнат да се конкурират в това да намалят разходите максимално. Ако искате да избегнете всичко това, благодаря, извинява се председателя и прекъсва оратора, кой иска да започне. Господин Домбровскис по доклада на председателите. Един от основните елементи в този доклад е сближаването или конвергенцията. Целта е да се създаде економически и паричен съюз, който да насърчава сближаването между държавите членки. Тоест, това не е нещо ново. Има го в доклада, говори се и за растеж и за работни места. Има редица елементи в доклада, които говорят за растеж, говори се за постепенно определяне на някои социални показатели. Това беше и част от европейския семестър в самото начало. Като основната цел е да се избегне това стремглаво спускане към дъното, както вие го определихте. Естествено, монетата има две страни и конкурентоспособността е изключително важна. Ако искаме економиките в Европа да растат и да останат конкурентоспособни в глобален план, то ще трябва да има мерки. Няма как да ги избегнем. Не мисля, че правим стремглаво спускане към дъното. Естествено, нарастването на заплатите трябва да е обвързано с производителността. Това е много важно, когато говорим за конкурентна способност във връзка с разходите. Има обаче и способност, която не е свързана с разходите. Тя е свързана с иновациите и така нататък. Трябва да повишим своята конкурентоспособност и да гарантираме, че има устойчив економически растеж. Този економически растеж пък ще доведе до по-голям просперитет за европейците. Мисля, че всичко това написано в доклада и аз не виждам противоречия тук. С а, ваше позволение. Само с една дума. Ето защо ние искаме да има широк мандат на действие за органите, които се занимават с конкурентоспособност. Тук не се говори само за разходи, говори се и за много други неща. Лудек Нидермая. Благодаря. Нека да направя един коментар с общ характер. Съгласен съм с общите тези в доклада. Това е пътя напред. Добре е, че има рационален дневен ред за Европа, но дали това е достатъчно? Рационална стъпка би било да има економически реформи в държавите членки, насочени към по-голяма конкурентоспособност. Виждаме обаче, че има държави, които не вървят по този път и не изпълняват съответните препоръки, насочени към тях. Освен това, днес Европа е изправена пред сериозна економическа криза. Без съмнение, решението на миграционния проблем е издържано и логично, но сме много далеч от съвършенство. Какво ще направите, за да убедите държавите членки, че очертания подход от комисията е най-добрия? И на следващо място корпоративното данъчно облагане. Съвсем скоро ще се появи предложение в тази връзка. Още веднъж искам да попитам следното. Как ще убедите държавите членки да приемат вашия подход? Господин Московиси, как да убедим държавите членки? Ами чрез самия доклад, чрез водене на интелектуален дебат. Започнахме разговори в рамките на Екофин в събота. Мисля, че разговорите бяха добри, интензивни. Вижда се, че в момента има известен апетит за конкретни предложения – Люксембургското председателство иска да ни помогне в това отношение. В последствие ще направим конкретни предложения за банковия съюз, за органите, за конкурентоспособност и така нататък. Говорихме и за наръчника за данъчното законодателство. Искаме да говорим за ефикасно данъчно облагане. Днес в много държави има системи, според които много фирми генерират огромни печалби на територията на съответната страна, но не плащат данъци или не плащат почти никакви данъци. Това е неприемливо. И ето защо има предложение за корпоративното данъчно облагане. То съществува от 5 години, но не получи одобрението на държавите членки. Ето защо започваме с нов подход. Започваме с данъчната основа и след това преминаваме към консолидацията. Тук, тук ще бъдем категорични. Днес има голям стремеж и към прозрачност, и към ефикасност и конкурентоспособност. Надяваме се, че ще се стигне до споразумение на следващото заседание на ЕКОФИН на 6 октомври. Е, имам предвид предложението за директива за данъчните становища. На 17 е, декември, е, казва оратор, вероятно сме преди 17 септември. След два дни ще отговаряме с председателя Юнкер на вашите въпроси в рамките на една специална сесия, е, посветена на данъчните становища. Благодаря, казва председателя. Това е и темата на следващия ни дебат, следващата точка от дневния ред. Благодаря на всички за участието, благодаря на двамата комисари. Много въпроси бяха зададени, много отговори бяха получени. Координаторите решиха да има последващи действия спрямо този дебат. Ще имаме техническа експертна дискусия, в която ще се обсъдят предстоящи мерки като европейския семестър и неговото оптимизиране. Ще се говори освен това за конференцията, такава каквато тя е описана в доклада Берес – много е важно да се говори на техническо и на политическо ниво как да стане това оптимизиране и как да се е, направят е, конкретни препоръки. Тук естествено трябва да се зачитат принципите на демократичната легитимност и ролята на Европейския парламент. Това се споменава и в доклада Берес, и в доклада Русат, и в доклада на петимата председателя. Там се говори и за евентуално интеринституционално споразумение. Пьер Московиси говори за демократичната отчетност, Започнахме с програмата за Гърция. Всички тези е, области на сътрудничество показват че работим заедно. по много различни теми. И накрая, във връзка с нещо, което каза Нина Гил, проблема за 19 и 28. Това не е година, а става дума за 19-те членове на еврозоната и 28-те членове на Европейския съюз. С други думи, как да се намери точното равновесие между интересите и мерките в рамките на еврозоната и в рамките на Европейския съюз – защо в Екофин да не се обсъждат проблеми на економически и паричния съюз? Не е задължително всеки път, когато се обсъждат въпроси, засягащи еврозоната, другите представители да излизат от залата. ЕЦБ е институция на еврозоната, например, но няма нужда да гоним от залата онези представители, които не са от еврозоната. Ще продължим по всички тези въпроси да разговаряме, а днес ви благодаря за този толкова интересен е, обмен, тази толкова интересна размяна на мнение. So, liebe И така, драги колеги, госпожи и господа, продължаваме с следващата 12 точка от дневния ред автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане е, колега Ланген, винаги сте сред добре информираните. Попитах дали процедурата допуска сам да си дам и взема думата, но от секретарията казаха да. Но преди това, бърза информация, моля, внимавайте, особено секретарията на политическите групи ще го кажа на английски поискане на докладчика Нортис, Нотис Мария с представенето на проекта доклада. Доклада му се отлага, така че той да използва, да се разползва от дискусията по монетарния по диалог другата седмица. Представянето ще бъде на 19 октомври. 19 октомври срок за внасяне на изменения 27 октомври, след това между 30 ноември, 30 ноември, 1 декември ще се обсъжда и гласуване. В момента се предвижда пленарно обсъждане през февруари идната година. Виждам, че докладчика кема утвърдително. Така че задължителния автоматичен обмен на информация и аз давам думата на докладчика си реч аз. И е, Майкъл, така се правят тия работи. Сега преминавам на немски отново, моля да ме разберете, ще кажа само няколко изречения по моят доклад. Искам само да обърна внимание, че вече има действащо европейско законодателство, това е директивата за официалната служебната помощ. Тя, както се разбра в миналото пределно ясно, не действа, защото няма автоматичен обмен а, на информация по данъчното облагане Въпросът е, че държавите членки, които издават такива данъчни документи, решават по твое осмотрение дали това е в е, техен интерес. В Германия му казваме нещо от рода на да пратиш кутето, кучето за наденица, т.е. няма да очакваме промяна от тях. За това Комисията предлага общо европейски преди всичко задължителна система за автоматичен обмен на информация за данъчното облагане. При това се предвижда така наречения метод push и pull. За какво става дума? Държавите членки трябва да предоставят на данъчната администрация на другите държави и членки минимум информация, т.е. това е задължителната част, така наречения пуш метод, когато става дума за фирма майка и дъщерни дружества, като съответно тази информация съдържа данни за това от коя държава членка става дума или държави членки, които са засегнати, какви мерки са приложени и говорим изключително за юридически лица при необходимост, и това е така да речения пул подход, държавите членки могат да поискат още информация. Този механизъм се прилага за всички нови постановления в е, хода на данъчното облагане и за всички инфор... Е, такива решения от последните 10 години преди влизане в сила на директивата е, Опитах се да удължа този срок, но се оказа излишно, че навсякъде данъчната документация се съхранява 10 години по национално законодателство. И така, това, което предлагам, са основно три важни момента първо, приложно поле, момент на обмяна на информацията и роля на Централния регистр. По приложното поле. И тук е, се покривам с дискусиите в е, групата по данъчно облагане и тук при нас. Предлагам всички постановления по отношение на съответно лице, не по усмотрение на държавата членка, да попаднат под приложното поле. Така няма да имаме проблеми с ограничена информация. Второ, пряк, непосредствен обмен на информация, като след като се вземе решение. Комисията предлага това да става на 3 месеца. Аз предлагам компетентните финансови органи, щом се постанови някакво решение по данъчните въпроси, незабавно да го качват в регистъра. Комисията предвижда сигурен централен регистр за улесняване на информацията. Тоест, данъчните и финансови органи могат много бързо да проверят дали данъчно задълженото лице е нарушавало някъде данъчните изисквания в други държави членки. Аз за сега това е безсрочно. Аз предлагам обаче да, да уредим нещата до 2016 година. И този централен регистр при спазване на данъчната тайна, по този въпрос и с е, комисията так се говорихме, сега аз предлагам комисията да излиза с ежегоден доклад за качеството на данните, дали държавите членки са предоставили достатъчно данни. Целта е да се постигне обществен натиск и да се обобщат резултатите. Така ще се разкрият съществуващи проблеми, така че националните законодатели евентуално да вземат мерки за затваряне на различни потенциални вратички. Ще го кажа направо. Занимах се много подробно с въпроса. Не смятам, че е необходим, са необходими допълнителни задължения за оповестяване. Не мисля, че е наша работа има големи консултантски фирми, те да решават какъв ще им е бизнес модела. За нас е важно всичко да бъде данъчно облагане там, където се генерира. Съветът е взел амбициозното решение в рамките на Люксембургското председателство да приеме документа. Зная, е, че има доста колеги, които са били на конференцията в Люксембург. Знаем, че е имало доста разгорещен дебат в съвета. Това е свързано с, с е, възражения на някои делегации, че комисията прекалява е, и те не са склонни да изискват уточнения извън доста колебливото предложение на комисията. Не това, което аз предлагам. Аз мятам, че трябва да бързаме, за да не каже съвета, чакаме парламента. Ясно ми е, че ние можем да излезнем само с становище тук, но да не даваме формални аргументи на съвета да отлага. Затова моля, пък и графика го предвижда, възможно най-бързо да, да изработим своето становище, така че да упражним натиск върху съвета. Още тази есен в рамкото на Люксембургското председателство да приключи работа. Така че до година системата да може да се приложи за да въведем възможно най-скоро този регистр и да нямат оправдания от държавите членки, както чуваме до сега, че нямало информация и така нататък, вече да бъдат неоснователни. Толкова от мен като докладчик. Благодаря ви като председател и давам думата на моя докладчик, на моите докладчици в Сянка. Започвам с Люк Бейон. Благодаря, господин председател и господин докладчик. Много се радвам, че се развива работата по тази директива, която отразява постигнатото в работна група данъчно облагане, така ще има по-голяма справедливост и по-добре ще бъдат облагани многонационалните фирми, които ще имат и по-добри възможности да оптимизират своите фискални задължения. Споделя много отказаното от нашия докладчик. Искам да се спра само на няколко точки. Първо, що се отнася до въздействието на тази директива. Мисля, че е добре тя да влезе в сила възможно най-бързо, ако а, има ограничения, а, тогава всяка, ограни... а, всяка а, данъчна администрация може да предоставя информация, но тъй че по настояща мерките не са съвсем адекватни, що се отнася до ефективността, да има и санкции, предлагаме ние, когато има проблеми с обмена на информация. Старата директива не функционираше добре, така че ако искаме тази да функционира добре, трябва да се предприемат мерки, за да се приложи тя правилно. Е, говорихте и за централен кадастър, добър вариант да се разгледа възможност за хармонизиране на европейско равнище и всяко предприятие да има европейски данъчен номер, така че по-лесно да бъде идентифицирано и по-лесно да се организират някои административни процедури. Мисля, че е добре да вземем предвид и следващия етап и възможностите за адаптация, т.е. критериите, които са очертани в етичния кодекс, да се разширят, така че да няма неправомерни практики в областта на данъчното облагане. Благодаря. Благодаря, Хю. От Екаре. Питах се да ви намеря. Ето ви. Благодаря, господин докладчик. Благодаря е, и на председателя. И аз бих се радвала да си давам думата. Е, добре е, че работим, знаем заедно, както знаете, къде е против данъчните измами, активно подкрепя мерките против данъчните измами и укриването на данъци, мерки, които са представени от комисията и от той сере. Целта е да се идентифицират възможните е, измамни данъчни практики. Най-добрият начин, най-добрият дезинфектант тук – е прозрачността. За да подобрим предложението на комисията, е първо две неща. Първо, трябва да направим така, че действително да променим нещата, т.е. да се съсредоточим най-вече върху данъчните решения, свързани с трансграничен обмен и след това върху решенията, които все още са ефективни. На второ място, добре е да се включат компетентните участници и да се насърчат те да поемат своята отговорност, за да се организира бърза реакция и да се съсредоточим върху ролята на националните данъчни органи, а не да налагаме нови изисквания върху Европейската комисия. Това са двата ми коментара. Петър Ячек има думата от името на групата на либералите. Благодаря, господин председател, господин докладчик. А, и аз приветствам доклада, който е амбициозен и а, който може да бъде подкрепен като цяло от нашата политическа група. Що се днес, до данъчните решения, мисля, че е добре, а, че се удължава срока е, можем да включим и незадължителните и общи решения за информацията, която трябва да се предоставя. Трябва да се включва основанието за издаване на съответното решение и сроковете. Също така е важно държавната администрация да няма право да прилага осмотрение, за да може да има пълна равнопоставеност. Обмена на информация с комисията е важен елемент, който трябва да остане в крайното предложение – Съветът ще разгледа темата. Опасявам се обаче, е, че няма да е лесно да насърчим държавите членки да обменят информация. Затова комисията трябва да има възможност да следи процес. След това по прозрачността. Най-малкото трябва да изискаме от е, националните данъчни администрации анонимно да публикуват е, решенията, които са издали. Що се отнася до пълното публикуване на информацията, нека да има подход стъпка по стъпка, публично да се предоставя само важната информация поверителна информация да не се разкрива и да се съсредоточим върху информацията, която е, е от значение, за да дава възможност на комисията да проконтролира дали или не има селективни данъчни мерки. Друг важен въпрос е системата за клиринг. Важно е да има последователност между двата доклада. Очаквам да работим добре по доклада. Както вече беше казано, ние ще даваме газ, съвета ще натиска спирачката и дайте да видим докъде ще стигне. Благодаря. От името на Обединената левица Фабио. Благодаря. Първо искаме да благодарим на докладчика и докладчиците в Сянка за представения документ. Както каза вече колегите, спонтанния обмен на информация не сработи, макар че имаше достатъчно основания да вярваме, че критериите са изпълнени т.е. че някои е, данъчни решения, е, е са, и, данъчна становища са изиграли своята роля и са били правилно поставени. Е, докладът предлага редица положителни изменения, например обнародването на централ, така наречените централни случаи с централния регистр. Хубаво е, че са взети предвид и така наречените нетрансгранични становища. Всичко това се подкрепя от нашата политическа група. Имаме обаче една критична бележка. Вече чухме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 Второ, обнародването на становищата. Аз разбира се мога да разбера, господин Фербер, че има данъчна тайна, имаме различни традиции в държавите членки. Швеция, например, не спазва данъчна тайна. Но тук говорим за, не за частни случаи, не за индивиди, а за фирми, които са един вид публични институции е, така че нека не подхождаме по принципа гарван-гарвано око не вади. Е, люксембургския министр на финансите вече казва, информирали сме данъчните власти в Германия и Франция за нередности, които ни правят впечатление, но нямаше реакция. Защо? Защото те при... имат интерес да поддържат тези предприятия. И така нататък, и така нататък трябва да се гарантира като минимум заинтересовани страни, като да речем е, организации за борба с прането на пари, НПО, журналисти и други да имат достъп до тези становища. Според мен това е много важна полука от LuxLeaks, защото нямаме ли натиск, финансовите министри нищо няма да направят. Благодаря, казва председателят за зелените е, госпожа Крут Кейто. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви и за ролята ви като докладчика по този доклад. Е, групата на зелените също е съгласна с общата насоченост на доклада и се радвам, че има сравнително широко съгласие тук в комисията. Основният приоритет е, за данъци трябва да е прозрачност и за това много се е, е, сме много доволни от е, доклада за правата на акционерите от юли, както и от мерките за отчитане страна по страна и мерките за публикуване на данъчните решения. Трябва да се направи всичко възможно да не се връщаме назад. Гражданите се безпокоят от данъчните измами на много високо равнище и в много големи мащаби от страна на големи многонационални фирми. Затова не трябва да оставяме впечатлението, че данъчните решения прикриват отношения между държави и фирми, без да са прозрачни за гражданите. Важен е въпросът какво е данъчно решение. Всяко искане от страна на фирма за данъчни последици от съответни решения, които се предвиждат, може да се разглежда като данъчно решение, но публикуването на тези решения е непрактично. Затова нека да гледаме директивата за акционерите. Данъчно решение е предварителна интерпретация за трансгранично положение на фирма, която може да доведе до загуба на държава членка от данъчно облагане или до спестяване е, за фирмата. Данъчните решения са политически споразумения, така че трябва да са възможно най-прозрачни и трябва да се публикуват. Мислим, че така ще, е, това ще е добре и за фирмите. Многонационалните фирми използват близките си отношения с правителствата, за да контролират правител... пазарите. Ние искаме конкурентно конкуренцията да е възоснова основа на ефективност, а не възоснова на данъчна политика. И фирмите, които могат да се придвижват между държави членки или да работят в различни държави членки, не следва да имат по-благоприятно положение от онези, които са базирани само в една държава членка. Споделям казаното за клиринговата система и за проверките дали данъчни решения имат отрицателно въздействие върху друга държава членка. Трябва да се гарантира последователност между работата на двете комисии. Благодаря. Благодаря. Не виждам тук представители на Европа, на свободата и пряката демокрация. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви и в качеството на докладчик. Основните дискусионни моменти от предложението на комисията са намерили отражение във вашия доклад. Приветствам доклада, мисля повечето от нас работят и в комисията таксе, така че сме наясно. Разумни са сроковете, които предлагате. Чухме, че и Екофин на 6 октомври ще взема решение, така че ние трябва малко да настъпим гъста и да се опитаме е, с наш, да приемем нашия доклад, така че информацията да започне да се обменя автоматично от 2016 година. Това е, разбира се, е, и предложение на комисията, но напълно съвпада и с предложенията на Г-20, което очаква и ОИС, предлаганото от ОИСР. Тоест имаме обща посока. Така че сроковете са важни Що се отнася за това, което предлагате да не се обръща внимание на трансграничните а, сделки, мисля, че е много разумно, особено при каскадните операции. Това трябва да се има предвид само моля да се вземе предвид аз аспекта за последващите разходи, защото след като ще се сменят всички становища за Австрия, моята страна, нямаме достатъчно инспектори не винаги имаме достатъчно добра информация. Може би има и технически проблеми между различните данъчни администрации на националната държава. Значи много е внимателно е необходимо да преценим последстващите разходи. Според мен Комисията предлага тримесечен обмен на информация, което според мен все пак с оглед от гледна точка на разходите е по-добре, отколкото да се обмени информация веднага. И освен това, Централния регистр. Аз съм против по-нататъчно обнародване. Аз работя в друга комисия по защита на данните. Моля ви тук наистина да спазим данъчната тайна. В повечето държави членки такава има но това е много важно. Да, централен регистр, да, но нека да сме наясно кой ще има достъп до него. Ако са данъчните органи, добре, но защитата на данните трябва да се прилага и тук. Искаме го друга да трябва да го поискаме и тук. Мисля, че всички сме на едно мнение, че този доклад е важна мярка за борба с агресивното данъчно планиране и съответно сериозни данъчни загуби за европейските държави членки. Трябва да действаме бързо. Този доклад е много прегледен, така че той трябва да влезе максимално бързо в пленарна зала. Председателят благодаря. Имам още три заявки за изказване но моля по две минути, за да чуем и комисията след той и да можем да приключим. Господин Нотис Мариас. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Доклада ви е изключително важен и се появява в време, в което имаме 24 милиона безработни европейци. Много голяма е младежката безработица и имаме поне 330 мултинационални корпорации, които не плащат данъци. Това според е, така наречените LuxLeaks. Това са компании, които просто крадат е, от е, хазната на държавите членки. Следва да обърнем внимание какво да правим с така нареченото трансферно ценообразуване. Това е дейност, по силата на която се е, определят разходите на една компания като много високи и съответно данъците се плащат в друга юрисдикция. Тази практика е, води до сериозен ощърп. Е, гърците, които получават заплата, обедняват със всеки изминал ден. Мерките на еврогрупата също не помагат е, на Гърция. Тя е, знаете, под ръководството на господин Дейсел Селблум. Само в Гърция има поне 7 мултинационални компании, които прибягват до такова трансферно ценообразуване те се считат за разположени в Холандия. По силата на съответното законодателство има и компании, които плащат данъки в, данъци в Швейцария. Мерки в това отношение не са взети от нито едно гръцко правителство до сега. Благодаря, благодаря, че спазихте времето. Благодаря, господин председател. Носещ две шапки в момента. Нека да поздравя докладчика. Мисля, че има голям консенсус по предложението. Има нещо обаче, което искам да подчертая. Най-важното и политическата битка, която ще водим с министрите на финансите, е свързана с необходимостта Европейската комисия да получава тази информация, да е получател. Ако комисията не е получател на тази информация а, и ако няма преразглеждане, ако няма преглед от страна на комисията, нищо няма да се случи. Иначе знаем, че има етичен кодекс, държавните данъчни администрации уж работеха заедно първите 2-3 години, уж нещо се случваше и след това спряха неща. За председателя на Комисията по економически въпроси, нека да кажа следна, следната. Много е важно нашата комисия да, им, да координира доклада Фербер, доклада от Нидермайер и доклада на а, а, групата по а, данъчни въпроси за да може да има последователност е, при гласуването. Анелиза Дот. Благодаря. Още веднъж в нашата комисия сме съгласни един с друг. Всички казват, че подкрепят написаното в доклада Фърбър. Нека да подчертая и казаното от господин Ламасур – е, комисията трябва да прилага качествен контрол. Господин Фербер говори за последователност. Е, същото казаха и други колеги. Последователност по отношение на други доклади. Има доклади по инициатива на нашата комисия, има доклади по инициатива на специалната комисия за данъците. Е, мисля, че докладите са последователни малко или много. Аз прочетох доклади на специалната комисия. Ако погледнете един доклад на ЕКОН по собствена инициатива, ще видите, че той пледира за почти същото като доклада на, на господин Фербер. Той отива малко по-далеч. Естествено, говори се за обществен списък на данъчните становища, но така, че да не се застрашава принципа на конфиденциалност. По отношение на комисията за данъците, мерките са малко по-широки от това, което иска господин Фербер. Мисля, че ние като комисия трябва да работим така, че нашето виждане да не се разминава с виждането на целия парламент. Мисля, че и трите доклада искат, за по, искат да има по ефективно ефикасна система за обмен на информация по данъчните становища. Просто исках да кажа няколко думи във връзка с различните процедури в парламента. Накратко да чуем комисията, особено по два въпроса. Дали сте готови да поемете е, по-специални е, задачи по отношение на е, клиринг къщата и разбира се какви са вашите виждания за нашето сътрудничество. Господин Бибел. Благодаря. Благодаря на комисията, на депутатите за изказаната подкрепа. Както знаем, неплащането на данъци, борбата с данъчните измами и агресивното данъчно планиране са приоритети за нас. И знаете, че с оглед на законодателния пакет от март, прозрачността е първа стъпка за нас. Сега следва да се направят и други стъпки, за да се решат проблемите, пред които сме изправени. Прозрачността обаче е първа и много важна стъпка за постигане на желания ефект. По отношение на основните елементи в предложението, най-важните теми вече бяха обсъдени. Комисията винаги е искала да има широко приложно поле, за да може там да се включат колкото се може становища. Ударението пада най-вече върху трансграничния аспект по две причини. Първо, по отношение на така наречената БЕПС, ерозията на базата и прехвърлянето на, напечалбите, трансграничният елемент играе много важна роля. На второ място по отношение на данъчната основа, е, член 114 и 115 са е, членовете, които трябва да, да, да погледнем и там трансграничният елемент също е, е изключително важен. Има обаче и други елементи, които трябва да бъдат включени в приложеното поле. Те също са с трансграничен аспект. Влизането в сила с задна дата, това винаги сме го обсъждали, но трябва да е, се отнесем предпазливо, трябва да има съразмерност. Комисията предпочита да има автоматичен подход, а не спонтанен по няколко причини. Първо, защото спонтанният обмен не работи. На второ място смятаме, че автоматичният подход е по-систематичен. Това ще доведе до намаляване на бремето за данъчните администрации. Систематичният обмен трябва да се прави е, на определени е, срокове. Е, базата данни, мисля, че тя се радва на определени интерес в държавите членки и комисията ще продължи да работи в тази връзка. Смятаме, че това би било една допълнителна стъпка по пътя към автоматизацията на административното данъчно сътрудничество. Още нещо, което все още се обсъжда, ролята на комисията и е, допълнителната публикация. Комисията смята, че ще може да следи за функционирането на директивата и ще може да допринесе за доверието в директивата. Много е важно обаче комисията да участва поне в така наречения елемент ПУШ. Държавите членки повдигнаха някои въпроси, що се отнася до достъпа до документи и що се отнася до това дали комисията ще бъде принудена да дава достъп до информацията, която получава на по-късен етап. Ние вярваме, че комисията трябва да получава информация, трябва да дава обратна информация на гражданите, на институциите относно функционирането на системата. Нищо не е по-трудно за докладване от е, информацията, която не е била обект на обмен. Така че мисля, че трябва да получаваме редовни данни и информация за обмена в държавите членки. Благодаря. Извинявайте, но трябва да погледна часовника. Времето ни изтече и аз искам да обобщя. Първо, благодаря за широката подкрепа за направените от мен предложения. Искам да обърна внимание, че имам известни затруднения с така наречената клирингова къща. Аз а, а, споделям казаното от господин Ламасур в това отношение. В крайна сметка докладите Фербер Ферейра и Тойрер, трите доклада, както и доклада Ниермар Дотс, трябва да изразяват една позиция по този въпрос, иначе се излагаме. Извинявайте. Е, това е важно за законодателството, а не да се увличаме е, в своите пристрастия. Така се правят закони. Извинявайте, но фирмите <laughs> стават публични, когато станат държавни, а за сега голяма част от тях са частни. Може би в Германия ще дойдете на власт и ще експроприирате всичко, тогава ще стане друго. Но е, ние е, за сега имаме такъв опит. Така че, е, вие, понеже вие говорите за публични. Аз <coughs> говорих за публичен интерес. Искам изрично да подчертая като докладчик. Това са частни фирми, с частни капитали и собствеността няма нищо общо с обществения интерес. Важно е да го кажем. Зная, вие сте наясно, че ако разпо... искаме да получим всички предварителни становища, сяда е едно, дали ще ги видим, дали ще, какво ще съдържат те само, защо едно предприятие е, да речем, иска да създаде дъщерно дружество, да си промени правната форма, води дебат с е, данъчните служби. Всичко това а, е, ни отвежда дълбоко към търговската тайна. И тук се чу много правилно прозрачността. Не бива да стига до там съвета да ни се изсмее и да каже, Колеги, вие в парламента хабер си нямате за какво говорите. Така че ви моля да бъдем балансирани. Затова и съм предложил този ежегоден доклад на комисията. Значи обществен интерес, но интереса на фирмите, търговска тайна, данъчна тайна, този баланс заслужава да го обсъдим много сериозно и в бъдеще. Тук, до тук ще спра защото е, и аз е, като председател трябва да следя. Сега, 22 септември, 12 часа, срок за изменения. По-нататък, на 13 октомври дебат, гласуване на 19 октомври тук в комисията и аз ще се опитам да направя същото и в Страсбург, да се срещна с докладчиците в Сянка, за да можем да обсъдим предлаганите изменения. За момента се предвижда през ноември да имаме две пленарни заседания, значи моля ви да подкрепите. През октомври ще имаме три пленарни сесии. Сега хубаво е да, да мине още през октомври, защото чувам от комисията, че в, коми... в съвета разговорите са доста напреднали. Нека и ние да положим усилия да влезем в пленарна зала през октомври. Това е от мен като докладчик, а сега в качеството на председател на комисията ви благодаря за активното участие. Ще се видим отново в 3 часа.